Председателката, добър ден, продължаваме работа. Добре дошли на изслушването, посветено на инвестициите на Европейския съюз в малките и средни предприятия, научно-изследователската дейност и новаторството. Днес ще говорим за средносрочната оценка на Хоризонт 2020. Радвам се, че всички сте тук. Днес сутринта температурата тук в залата наистина бе ниска, поради което предполагам, че някои колеги са все още навън, за да се поразтопят. Радвам се, че всички наши гости са тук. Докладчици са Мартина Длабайова и Андрей Новаков. Благодаря ви за организирането на тази интересна проява. Сега веднага давам думата на Мартина. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Благодаря за органи... това, че заедно с нас организирахте днешното изслушване. Добре е, че можем да му посветим целия следобед. Скъпи представители на комисията, скъпи гости, колеги, от името на Андрей и от своя име ви приветствам с добре дошли на днешното публично изслушване. Много се радваме, че сте тук. Ще направим всичко възможно, за да може след обеда да е колкото се може по-приятен и ефикасен. Не само разходно ефективен. Докъде сме стигнали? Хоризонт 2020 е най-мащабната програма за финансиране на научното изследване в Европейския съюз. Тя следва да допринесе за конкурентоспособността на Европа и за установяването на економика, основаваща се на знанията и новаторството, като същевременно допринесе за економическото развитие. Сега ще направим равносметка на успехите, постигнати по тази програма, както и на трудностите с изпълнението и на това, което трябва да бъде подобрено, за да продължи тя да работи успешно. В началото на програмата си поставихме амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати по ефикасен и устойчив начин. Групата на високо равнище за постигането на максимален ефект от програмите на Европейския съюз в тази област е обект на нашето внимание. Следим също така и работата на комисията в тази област, както и работата на отделни парламентарни комисии тук. Оценката на седма рамкова програма и наблюдението върху Хоризонт 2020 показват, че рамковата програма на Съюза за научни изследвания и иновации се увенча с успехи, че от нея проистичат допълнителни ползи за Съюза. Освен това, още на ранен етап стана ясно, че Хоризонт 2020 е била управлявана по разходно ефективен начин. Един от показателите, доказващи това, е особено високата стойност, която се създава с сравнително ограничен бюджет. От една страна се направи анализ на лостовото число – от друга страна, процентът на успеваемост под 14% е повод за загриженост. Така се подкопава разходната ефективност на процеса по подписване на договори. финансирането на фундаментални изследвания, както и на други видове научно-изследователска дейност е рисков вид финансиране за инвеститорите. Затова е необходимо да се допълва финансирането с безвъзместни средства. Гостите ни разполагат с толкова време, колкото им е необходимо, за да споделят с нас мислите си. Сега ще дам думата на прекрасния си колега Андрей Новаков, който ще председателства заедно с мен. Благодаря, Мартина, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията и на Сметната палата, уважаеми колеги, уважаеми гости. Благодаря ви, че отново имаме възможност да работим по тази тема. За мен тази тема е особено важна. Имам особено емоционално отношение към научно-изследователската дейност и новаторството. Ще се опитаме да подходим днес малко по-нестандартно към темата Хоризонт 2020. Всички проекти се реализират единствено и само благодарение на бенефициентите, на физическите и юридическите лица, участващи в тях. Затова нека погледнем на тази тема по малко по-различен начин. На хората никак не им е лесно да изчетат стотици страници с разяснения за процедурата на кандидатстване. Бюджетът на Хоризонт 2020 е почти 80 милиарда евро, което я нарежда сред най-мащабните програми за финансиране на научно-изследователска и новаторска дейност. Но номер едно ли е Европейският съюз в тази област? Не мисля, че това е така. Има още много какво да направим, за да постигнем тази цел. Радвам се, че Хоризонт 2020 се увенча с особен успех. Това показват редица показатели. Над 76 000 допустими проекта са подали кандидатури за финансиране. Имало е разрешения по над 9 000. Програмата се отваря за млади предприемачи и млади учени, което е много добре. В противен случай ще се стигне до изтичане на мозъци. Очаквам комисията да излезе с резултатите си от анализа разходи-ползи. Очаквам такива констатации и от Сметната палата. Със сигурност ще са ни полезни. На първо място са ни необходими конкретни цели, референтни показатели и ясно измерими количествени индикатори. Ще трябва да се въведе и системата на единния одит. По-голямо значение трябва да придобият и националните звена за контакт. Те са спойката между институциите тук в Брюксел и бенефициентите. Затова трябва да обърнем повече внимание на функционирането на тези звена за контакт и да ги подпомагаме максимално, за да участват те пълноценно в процеса и да могат наистина да разясняват на бенефициентите как да кандидатстват за финансиране и да разработват проекти. С удоволствие ще изслушам днешните ви изказвания. Надявам се, че днешната проява ще бъде от полза за бенефициентите и ще подобри качеството на програмите. Благодаря, Андрей. Пристъпваме към първата част от изслушването, която е посветена на един простичък въпрос, а именно докъде сме стигнали. Няма да е толкова лесно да отговорим на този въпрос тази част от изслушването ще участва господин Бренинг Майер, член на Европейската сметна палата, работещ по въпросите на пазарите и конкурентоспособната економика. Сред нас е господин Патрик Чайлд, заместник директор на Генерален директор научни изследвания и новаторство в Европейската комисия. Ако имате въпроси, ако имате нужда от разяснение, моля да си запишете, да си отбележите тези въпроси. След като двамата ни гости приключат с изказванията си, ще имате възможност да ги поставите. Първо ще дам думата на господин Бренинг Майер. Господин Бренинг Майер, радвам се, че сте сред нас, тъй като за нашата комисия е особено важно тясно да си взаимодейства с Сметната палата по тези въпроси. Благодаря ви, че приехте поканата. Ние имате думата. Благодаря ви. Госпожо Гресле, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, госпожо Длабайова, господин Новаков, уважаеми членове на Европейския парламент, господин комисар Моедос, господин заместник председател, заместник директор, извинете, Чайлд, госпожи и господа. За мен е удоволствие да участвам в днешните разисквания за Хоризонт 2020. Господин Новаков, казахте, че трябва да се приложи по-различен подход. Ще се опитам да го направям. Европейската сметна палата извършва одити. В основата на одитирането е да изслушваме другата страна. В случая трябва да се вслушваме в бенефициентите, работещи в тази област. Хората, които получават финансиране по седма рамкова програма и Хоризонт 2020. Какво показват контактите ми с немалко бенефициенти, както и с комисията и с парламент? Показват, че е много важен разходът за контрола върху тези програми и ефективността им. Ще изложа в изложението си истински факти, не альтернативни. Тук виждате какъв е делът на Хоризонт 2020 и седма рамкова програма в аудиторската ни дейност. Виждате, че той възлиза на до 60%. Годишният ни доклад за 2016 година се отнася до проверки на конкретни транзакции. Виждате, че през 2015 проверките ни са се съсредоточили върху седма рамкова програма. През 2016 само 15% от транзакциите са по хоризонт 2020, а до края на 2018 ще докладваме за около 50% транзакции по Хоризонт 2020 и 50% по седма рамкова програма. Това означава, че не е много полезно да се анализират резултатите от минали проверки, за да направим прогнози за бъдещето на Хоризонт 2020 и на рамковата програма но от друга страна следим отблизо същинското положение с инвестициите на Европейския съюз в научно-изследователска дейност и новаторство. Основните ни констатации са свързани не с проверките на отделни транзакции, а с проверките на системите. Системите по възстановяване на разходите и по-голямата част от разходите по програмата – и по Хоризонт 2020 са много уязвими на грешки. Системите, основаващи се от друга страна на право на плащане, са по-малко уязвими на грешки. Подходът, основаващ се на еднократни суми, например, може да доведе до избягване на грешки с плащанията в научно-изследователската дейност и новаторството. Основният резултат от оценката ни на седма рамкова програма е констатацията, че трябва по-малко да се залага на спазването на процедурните изисквания и повече на конкретните резултати. Какви са констатациите от ежегодните ни одити? Като цяло, Процентът на грешки по европейския бюджет варира между минус 4 и плюс 4%. Трябва да сме наясно, че не е възможно да се извлекат каквито и да било полуки от колебанията в процента на грешки, наблюдавани от Сметната палата, тъй като те са между горната и долната граница, така че от статистическа гледна точка няма възможност за по-конкретни заключения. През 2014 и за програмата, и за Хоризонт 2020 установихме процент от грешки от 5,6. През 2016 процентът на грешки бе 4,9. Това са само прогнозни разчети за Хоризонт 2020, тъй като извадката е прекалено малка, за да се стигне до някакви заключения. Можем ли да поздравим господин Моедас в областта процент на грешки? Не можем да го поздравим, но не можем и да се сърдим заради този резултат, тъй като статистическата му уместност е нулева. И това ме отвежда на квинтесенцията на одита. В лявата страна на слайда виждате пред какво са изправени бенефициентите. Става дума за една система на одит на много нива. На първо ниво са частни аудиторски дружества, свързани с дружества, научно-изследователски институти, университети и други. На второ ниво може да се извършва аудитиране на национално равнище, или на ниво комисия, на трето ниво се намесва Европейската сметна палата или друг аудитор. Виждате, че последователно се извършват много различни одити на разходите по рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Трябва да сме наясно, че тези нива на одит се извършват година след година. През първата година се прави вътрешен одит, през втората външен, през третата аудитира комисията, а през четвъртата сметната палата разлика в тълкуването на правилата играят важна роля в тази многопластова система на одит. Понякога констатациите на Европейската сметна палата са по-различни от тези на аудитора на комисията или на вътрешния аудитор. Може да има и други разминавания различните тълкувания от страна на различните аудитори, може да са реална заплаха за правната сигурност. Тази констатация въжи не само за Хоризонт 2020 или за рамковата програма, въжи и за програмите в селското стопанство и сближаването. Ако внимателно изслушаме външните експерти, то ще видим, че във всички области на политика, включително и в областта на новаторството и научните изследвания, има много недоразумения, има и голяма степен на несигурност, що се отнася до тълкуването на правилата. Има два подхода в одита. Единият е количествен, т.е. изчислява се процентът на грешки. Другият подход е на по-качествено ниво. Ако правим оценка само на транзакциите, то тогава правим количествен одит. А ако приложим по-качествен подход, то тогава разглеждаме целите на програмите и политиките, на които се основават тези програми. Задаваме си въпроса дали по програмите са постигнати целите, заложени в политиките. Добре е да помислим за това в каква степен е от полза количественият одит и в каква степен трябва да заложим повече на качествения одит. Една от основните ми констатации в Сметната палата е, че понякога не си създаваме по-точна обща представа, тъй като се втренчваме в детайлите, като например процента на грешки. Но каква е цялостната картина? какви конкретни резултати трябва да бъдат постигнати по Хоризонт 2020 и по седма рамкова програма. А ако искаме да си отговорим на този въпрос, трябва не само да гледаме на процента на грешки трябва да се запитаме как научните изследвания могат да допринесат за економическия растеж, за създаването на общество, основано на знанието, за справянето с множеството предизвикателства, пред които е изправен Съюза днес. А що се отнася до правилата, т.е. законосъобразността и редовността, може би ще е полезно да се запознаете с тази схема. Не е много лесно да се прочете, но ясно показва, че става дума само за една малка част от хоризонт 2020. Виждате колко е сложно да се вземе решение по определени теми. Сметната палата изготвя доклад, посветен на упростяването на Хоризонт 2020. Ще ми е любопитно да се запозная с констатациите от един такъв одит. Комисията полага големи усилия за упростяване по хоризонт 2020. -20. Общия център за подпомагане, например, е полезен в това отношение. Полезно ще бъде да се приложи и по-различен подход към разходите по хоризонт 2020. -20. Важно е да сме наясно с това какви са резултатите от опростяването по Хоризонт 2020 в светлината на подготовката за следващата рамкова програма, рамкова програма 9. Научно-изследователските институти, университетите, дружествата, малките и средните предприятия. Тук установявам немалко недоразумения, Нерядко правилата се тълкуват погрешно. Не е лесно да се реши този проблем, а понякога е и прекалено късно, защото някое малко и средно предприятие, например, е изпаднало в несъстоятелност, тъй като не е спазило правилата. Спазването на правилата по Хоризонт 2020 от страна на субектите в частния сектор. Тук като цяло има опасност те да бъдат обезкуражени. Много е вероятно правилата да, така както са формулирани, да действат обезкуражаващо на потенциални кандидати за финансиране за научни изследвания. Какви полуки можем да си извлечем. Одитите винаги трябва да са част от процес на извличане на полуки. Ако се запознаем с доклада на Сметната палата от 2013 за седма рамкова програма, то ще видим, че от тогава насам парламентът и комисията са си извлекли известни полуки. В резултат от тези полуки се е стигнало до упростяване до голяма степен на Хоризонт 2020. По въпроса за резултатите. Трябва да се запитаме дали можем да разработим критерии, показатели за оценка на резултатите. Има немалко ключови показатели за резултати, от които няма много голяма полза. Много е има много сложни въпроси, свързани с научните изследвания. В рамките на Хоризонт 2020 става дума за област, в която има много експертен потенциал, голям потенциал за новаторство. Въпросът е дали може да се измерят резултатите на ниво бенефициенти по програмите. Според мен, прилагането на подход отгоре надолу към оценката на резултатите ще доведе до повече бюрокрация, до една тромава система, което няма да е от полза за външните субекти. Тук виждате една доста абстрактна графика, която представлява въпроса за доверието от едната страна, от лявата страна съм се спрял върху въпроси като спазване на процедурните изисквания, законосъобразност, редовност, чистота на проверките, основната нагласа сред администрацията и аудиторите е недоверието, а от друга страна, трябва да сме подотчетни на гражданите, трябва да им покажем, че можем да постигаме резултати, както и че имаме много ясни показатели за резултатите по определени програми. Ако поставим акцента върху отчетността и резултатите, то от това ще проистече доверие. няма опасност от това да правим връзка между двете неща? Какво е в основата на доверието на европейските граждани? Доверието, което ни гласуват гражданите, се основава на надежна информация. Основният въпрос за гражданите е дали информацията, която им предоставяме, има смисъл, Ако залея Европа с а, проверки, с а, одити, то гражданите ще се запитат за какво всъщност си харчат те парите. За тези проверки ли или за конкретни резултати? Благодаря ви, господин Барон Майер, за вашето изказване, за вътрешната информация, която ни предоставяте. Предполагам, че ще има въпроси и се надявам да можете да им отговорите. Е, сега, тъй като Хоризонт 2020 вече полита, ще дам възможност на господин Пак Патрик Чайлд, е, който е заместник директор е, в Генерална дирекция е, за научно-развойната дейност. Извинете, тъй като аз трябва да гласувам в съседна зала и след това ще ви запозная с моя доклад и съм сигурна, че във вашия доклад вие ще говорите за умения за научна развойна дейност за бъдещето. Моля ви още веднъж за извинение. Ще се върнем веднага, като приключа с гласуването. Господин Чайлд, благодаря ви. Благодаря ви за това, че организирате това важно изслушване в толкова важен момент. Е, в момента ние храносмиламе заключенията по работата ни по седмата рамкова програма и по средата на периода Хоризонт 2020. Сега започваме да обмисляме и деветата е, рамкова програма предвид следващата финансова перспектива. За мен е удоволствие да чуя мнението на толкова е, важни експерти, които присъстват на днешното заседание. Мисля, че седмата рамкова програма като цяло е успешна програма, доколкото оценката на експертите, публикувана през 2016 година, доказва това. Както господин Брен Майер каза току-що, прилагането на тази програма породи доста проблеми. Ние се опитваме да направим заключения, когато трябва да преценим как да прилагаме Хоризонт 2020. Сигурен съм, че когато публикуваме пълните резултати по средносрочната преценка на Хоризонт 2020, по които в момента работим, ние е, се опитахме и като цяло се умяхме да продолеем значителна част от трудностите. Първо, във връзка с прилагането на Хоризонт 2020, във връзка с откритостта и привлекателността на програмата, поне според мен беше огромен успех. Господин Новаков е, току-що ни напомни, че имаше повече от 140 хиляди кандидатури. До сега вече те са получени по Хоризонт 2020 и е, малко повече от 50% от участниците са нови. Колкото до връзките с безността, участието на частния сектор нараства, е, докато е, малките средни предприятия има 25% от съответния бюджет, т.е. доста над 20%, които си бяхме определили. Мисля, че най-големия напредък е свързан с е, управлението и прилагането на самата програма. Тук бяха направени значителни стъпки напред по упростяването и хармонизирането между различните части на комисията и изпълнителните агенции, които прилагат Хоризонт 2020. Е, според мен участниците е, бяха положително настроени, особено по отношение на упростяването, което вече въведохме, както за правилата, така и за структурата, която комисията е създала, за да се справя с жалбите и за да има надлежно третиране на бенефициентите. Освен това е, беше значително е, намален е, с 92% от отпуснатите средства сега са в рамките на тази програма. Ние се опитваме да подкрепим цялото семейство на научените изследвания, на следователите. Ние искаме да има равно третиране на всички бенефициенти, особено чрез един IT-система. Аз много е, високо оценявам участието на участниците, когато те преценяват системата, доколко е, лесно могат да се слушат с нея и изобщо е, при всички процедури в рамките на програмата. Колкото до е, екс, е, е, много дейности бяха изнесени и бяха възложени на агенции. Е, става дума за ежедневното управление. По този начин бяха намалени цената за услугите и по този начин генералните дирекции в комисията имат повече време за работа върху политиката или за разработването на работни програми, които най-добре отговарят на нашите потребности. Колкото до резултатите, те вече стават видими. Е, както преждеговорившия току-що каза, ние е, сме е, посредата на прилагането на седмата рамкова програма. През следващите години очакваме допълнителни резултати. Годишните програми по мониторинга показват, че резултатите се подобряват. Вътрешната преценка показва, че всяко евро, което е инвестирано, води до увеличение е, в е, БВП между 6 и 7,5 е, от брутни вътрешен продукт, но ние трябва да отговорим на неочаквани нови потребности, като например кризата с ебола и с заболяването Зика. Има показатели, които показват, че Хоризонт 2020 е на прав път. Сега приключваме е, е, работата вър... върху е, периода на този хоризонт, а именно от 2015 до 2020 отново фокуса ще бъде поставен върху постигането на резултатите и тяхното, и тяхното въздействие. Става въпрос сега за финансирането на твърди суми. По този начин намалява процента на допустимата грешка. Това, разбира се, отна... Е, е, се отнася за вашата парламентарна комисия. Преждеговорившия вече показа, е, че ние искаме подхода, който е доста сложен за възстановяване на разходите, трябва да бъде заменен с подход, при който резултатите са по-видимови. Е, госпожа Длабайова ни напомни е, успеха ни по прилагането на Хоризонт 2020, говорим за собствения ни успех. Това означава, че значителна част от проектите, за съжаление, не можаха да бъдат финансирани. Ние се опитахме е, да използваме в по-голяма степен поканите, които са на две етапа не знам дали трябва да ви напомням, че настоящия бюджет за Хоризонт 2020 е по-малко от 1% акумулирания БВП на всички държави членки и по-малко 3% от е, разходите им за научно-развойна дейност като цяло. Ние смятаме, че още 150 милиарда годишно е, за инвестиции в е, частния и публичния сектор в научно-развойна дейност ще бъдат необходими за да постигнем целите на Европейската стратегия 2020, когато ние искаме 3% е, от БВП да бъдат разходвани за научно-развойна дейност. Ако трябва да се спрем на бъдещето или на въпросите, които подготвяме за следващата рамкова програма, разбира се, че ние мислим как програмата да бъде още по-разходоефективна. Важен аспект, разбира се, ще бъде да се съсредоточим в по-голяма степен върху резултатите и тяхното отражение. И тук съм напълно съгласен с господин Бреник Майер да се намери смислено и смислени и полезни е, показатели за постигане на успехите. Е, още повече, че се опитваме да изместим вниманието си към резултатите, които постигаме, е, а не толкова процеса, който води до тях. Трябва да продължим с процеса на екстернационализиране на програмата и на нейното приложение. ние отпратихме ноти до нашите изпълнителни агенции, и вече казах, че има относителен успех по Хоризонт 2020. Благодаря ви за признанието от името на господин Новаков за работата на нашия Център за подкрепа при хармонизиране и е, на приложението на правилата на Хоризонта 2020. Трябва да продължим да наблюдаваме това за бъдеще. Е, днес е, господин комисаря, който ще говори малко по-късно, ще посочи какви са приоритетите, за да се постигне по-голям напредък по упростяването, като се имат предвид всички процеси, всички правила, предвид различните модели на финансиране, като например идеята за твърдата сума и как да се финансира тя. Но като цяло е, господин Браник Майер съвсем правилно отбеляза, че трябва да се търси баланс между доверие и контрол, е, съобразено с правилата и постижения. Е, трябва да се има все пак предвид и опасността, свързана с разходите. Така или иначе, е, трябва да имаме предвид, че научно-развойната дейност не бива да води до разделение на Европейския съюз. Просто трябва да се намерят нов начин за изграждане на капацитет целия Европейски съюз. Мисля, че по този начин е, ще е, подкрепим иновации, които са много по-революционни, бих казал, е, така наречените флаг инициативи за развитие на европейските иновации. И накрая очакваме резултати, следващите дискусии, независимо от политическите различия. Надяваме се да постигнем бюджета, който им даде възможност да инвестираме в научно-развойната дейност в интерес на економическия растеж и конкурентоспособността на Европейския съюз и на благополучието на всички негови граждани. Благодаря. Благодаря за опита за опростяване и съобразяване правилата с реалността. Сега следва, следват въпроси. Колегата Новаков. Благодаря, госпожо председател господин Брен, Бренингмайер, вие се представихте като говорителя на бенефициентите. Какво според вас е начин, какъв според вас е начина да удовлетворим бенефициентите? Може би да преминем от възстановяване на сумите към даване на възможности. Но ако, ако говорим за ефективност, не само за ефективност на разходите, е, дали е, тази политика е различна от другите? Е, как се измерва ефективността, резултата, добавената стойност? Понякога е трудно да предвидим резултатите от научния труд, от научната работа. Председателката, колеги, имате ли други въпроси? Очевидно очевидно не. И аз ще попитам. Обикновено сметната палата е, е ангел-хранител на дънакоплатците. Нека ви чуем отговор. Благодаря за въпросите и изказаните мнения. Първите въпроси са свързани с системата за възстановяване и даване на възможности и перспективата от, глед, от гледна точка на изследователската общност. Мнението на Сметната палата относно е, това дали да възстановяваме разходи или да даваме възможности да ние гледаме на нещата от гледна точка на данакоплаците. Те не обичат безотчетното пилеене на пари. Наистина е, така че това е по-важно за нас, отколкото да се отчитаме пред дънакоплавците за добре изхар... освоени средства. От друга страна, доколко университетите, и научните институти, малките и средни предприятия имат полза от това, което се прави, още повече, че понякога има разминаване между действителните разходи и е, дадената им възможност. И мисля, че ключовото решение и отговор на този дебат е по-активно общуване с бенефициентите, но също и с специалисти в областта, за да преценим коректното равновесие между от една страна правилата и контрола върху тяхното изпълнение – е, включително съответ изпълнението на правилата от една страна и от друга страна ефективността на програмите, с което стигам до втория въпрос на господин Новаков, свързан с особеностите на изследователската иноваторска дейност е, по при определяне на резултатността, на резултатите от тези програми. И ми се струва, че е наистина трудно да започнем просто с бял лист хартия и да определим показатели за резултатност или е, по-прости подходи. Е, дори е, като имаме предвид, е, че и ефективната, ефективната из, изследователска дейност не е винаги е обвързана с резултати в класическия смисъл на думата. Но ние приканваме изследователската общност да се включи в дебата, да предложи свои идеи относно начина на измерване на резултатите от изследователската и развойна дейност. Днес повече, необходими са повече експерти, за да се очертае една особеност на една достоверна система за оценка на резултатите. По този въпрос трябва да работим. Благодаря за въпроса, госпожо Гресле, за баланса от една страна положението на бенефициентите и гледната точка на данакоплатците. Мисля, че да, равновесие трябва да има. От една страна в общественото и политическо пространство винаги се чуват гръмки гласове за контрол в допуснати грешки, корупция и тъй нататък и тъй нататък. От наша гледна точка на Сметната палата мога да потвърдя, че в редица случаи е, че случаите на измама са изключително малобройни. При 140 милиарда евро имаме само 20 случая които са, с които са, се занимава Олаф. И измамите и корупцията не са най важния въпрос. Въпросът е, че губи много пари в проверки и контроли, инспекции и така нататък. И един от основните резултати на новостите в одита е да се посветим на тази многопластова система. Тя съдържа много знания и ние трябва да използваме тези знания, за да осъществим коректор, но и много прецизен контрол на освояваните европейски средства. Благодаря. Председателката, благодаря много. Да, това е вечният въпрос, нали? Кокошката или яйцето. За това сме се и събрали. И с това стигаме до втората част относно приложението и с енергетичния ефект. Юри де Ройтер от Чешката република Аероспейс Ханиуел. Нека чуем това изказане. Благодаря, госпожо Гресле. Благодаря, госпожо Гресле. Благодаря на вашата комисия за предоставената възможност за мен е чест да бъда пред вас, да, тъй като от 2002 година работя в областта на европейските изследвания. От 2002 година съм оценител и докладчик и така нататък. От различна перспектива съм разглеждал нещата и се надявам моя опит да бъде полезен. Аз работя в, в огромна компания Honeywell с 130 хиляди служители в Европа. Работим в различни области и аз ще се опитам да покажа един по-общ поглед не само на Honeywell, но и как виждаме ние нещата. Ние работим в много области. Аз лично работя в областта на, на космическите изследвания и на това ще се спра. И така, не, този, тази картинка на излитащ самолет, искам да кажа, че е, ние сме работили много и с Хоризонт 2020 и се от самото начало помним какви са резултатите. Мисля, че сме постигнали много от тях. Няма да ви губя времето и да ги повтарям, но мисля, че трябва да се инвестират още много средства, включително и от частни източници и да се създадат много възможности за дисциплинарно, мулти, многодисциплинарно взаимодействие за проекти, включващи различни възможности. Е, излитащия самолет е, е, присъства и на следващия слайд. Аз се опитвам да очертая в три точки основните цели, начина по който се избират подходящите резултати и да създадем подходяща среда така че от в програма, рамкова програма 6 към Хоризонт 2020 има много е, положителни неща, но е, отражението и резултата е, е много важно, така че ние се опитваме да постигнем верния, вярна насока. И освен това за вярната, подходящата среда, е, е единна IT система с изключително полезен портал и добър и по-модерен интерфейс, отколкото в миналото, така че ние и имаме възможност да проследим целия проект, стигайки и до оценката му. След това, ако стигнем до, до загубите, различни други възможности, които трябва да направим. Това, което не присъства в целите, и имаме над 730 страници споразумения, първото изречение, с което тръгваме, е обикновено и е, много нови в тази област е, имат затруднения. Има хора, които са буквално е, е, изгубени в детайлите и подробностите, така че ние трябва да, да упростим нещата, което не съм сигурен, че е възможно. Е, преки и непреки разходи, особено за малките и средни предприятия, те трябва просто да преобърнат наопаки системата си за отчетност, за да се включат в ам, програмата. Да се мери всичко с един аршин наистина е трудно мога да потвърдя казаното от преждеговорившите. Хубаво е да има правила, но те и ограничават за различните програми, както и е, всички структури имат своите особености, така че няма общо, прием, общо валидно решение. Е, трябва да помислим в тази посока. И така, подбора, дали сме избрали подходящите програми с вярна насоченост. Да, ние се опитваме да го правим, но може да се направи още така, че времето за предоставяне. Не, не се губи време в преговори, но а, би било добре да можем да постигнем по-ефективни програми. Същото се отнася за участието на индустрията. Това проличава при много национални програми, където има активно участие на специалисти от промишлеността. А, те могат да преценят веднага бизнес възможностите в предложенията и това позволява да не се провеждат самоцелни е, изследвания, а да се постигне резултат. Е, виждате е, в тези по-малко от 20% в, с участие дават възможност да, да оценим нещата. А иначе създаването на подходяща среда да, да могат средствата да се изразходват за сериозна научно-изследователска дейност с програмите 6 и 7 е, към е, Хоризонт 2020 и има програми, е, има промени в хода на проектите, които понякога се оказват трудни. Така че е, трябва да се помисли по въпроса. Е, трябва да се помисли за публично-частни партньорства. Е, е, иновациите да намерят своя път до пазара. Но тук няма само едни правила, тъй като те са различни и трябва наистина да се помисли по този въпрос и а, по публично-частните партньорства, ще говоря малко тук, трябва да се променят много неща. Те са много добри за промишлеността, предвид дългосрочни програми, дългосрочни ангажименти и промишлеността е готова да инвестира особено е, международните компании, могат да потвърдят, че тяхното участие нараства. Това укрепва конкурентоспособността на европейската економика, защото по този начин малките и средни предприятия работят дългосрочно заедно в рамките на цялата верига на доставки, а също и с академичните среди. Осъществява се широко сътрудничество, постига се много сериозно доверие, докато се стигне до резултат. Оценките, както да речем, чисто не бе да, да се очертае дали вярно се избират подходящи форми и места за инвестиции оценките, които правим в хода на целия процес ни позволява да се придвижим във вярната посока и своевременно да очертаем плюсовете и минусите. Ако продължа на по-нататък, особено в дългосрочните публично-частни партньорства, винаги трябва да сравним дали трябва да е, построим най-бързата кола в Европа и след това да се е, да съперним с Америка, Индия, Китай, Русия и така нататък е, как ще постигнем добра, добър автомобил, състезателен автомобил за Формула 1, ако нямаме добро съчетание. Така че подбора на подходящите проекти в рамките на цяла програма е една сфера, която не бива да губим. В рамкова програма 7 тя присъстваше, но след това някакси се загуби. Надявам се с 9-та програма да присъства така че да постигнем по-добро съчетаване по цялата верига на доставки. И накрая нашите предложения за евентуално подобряване, подобрения, ако се вгледаме в по-широките програми, в необходимия истински мастер план, например за управление на движението, създавайки подходяща среда, очертавайки целите и следейки за изпълнението. Но ако това се прави за една европейска политика, разработвайки такъв мастер план, е, това означава да приобщим всички заинтересовани в зависимост от това кой какво, какви цели преследвате. Разбира се, да бъдат удовлетворени всички също не е лесно и ако говорим за целите, трябва нещата да вървят в определена посока. Защото ако говорим само за високите технологии, ще изгубим възможността за нови изследвания, нови идеи, които могат да дойдат от университетите, през изследователските, изследователската общност. Искам да кажа, трябва да следим целия път, а не само да се насочваме към определени резултати. След това под, е, подбора на подходящите програми, работейки за промишлеността, разбира се, ние се стараем да увеличим заетостта и постигайки економически резултати, ние трябва да направим правилна оценка на проектите, а и да имаме подходящи критерии. В момента има едни критерии за изследователска и научна <coughs> иновативна дейност. Но целите са различни, за това и оценките за, критерии, за критериите за оценка трябва да бъдат различни как да създадем по-подходяща среда за ефективна работа на системата и своевременно достигане до пазара. Трябва да имаме целенасочени договори и разбира се, по-голяма гъвкавост би, ми, би ни била много полезна и м, различни правилата. И като говорим за е, промишлените изследвания, пътлично паблично частните партньорства са много подходящи, но не във всички случаи. И а, има случаи, като да речем чисто небе, се използват различни европейски фондове с цел да се постигне по-добър резултат от съвместната техническа програма. Разбира се, ние за първи път правим подобно нещо и се натъкваме на ограничения да речем 20% за крупните е, едрата промишленост, крупните производства, е, така че трябва да постигнем е, и съответни резултати. Това е което исках да ви кажа. И в заключение ще кажа, че Хоризонт 2020 е важна, ценна, полезна програма за промишлеността. Тя е много важна, защото имаме дългосрочен а, цикъл на иновации. Не 3 месеца, а 15 години преди да стигнем до пазара. Така че да, но трябва да търсим не само финансиране, но и сътрудничество за дълъг период от време. Така че е, бихме работили с веригата на доставки в дългосрочен план, изграждайки следващото поколение Хоризонт 2020 чудесно се справя с тази задача. Надявам се, че бях полезен, съм готов да отговоря на въпроси. Въпроси. Какво ще кажете вие? Е, вие бихме могли да постигнете това само при определени фондове. Да, 35 е, служители в цяла Европа. И те могат да участват, всички тези звена могат да участват в проектите по Хоризонт 2020 ще продължим ли с дискусията? Имам им въпрос към господин Чалта как а, а, да мога да как мога да разбираме този по-голям разход. А сега да чуем госпожа Танкова от Свободния университет в град Варна. Имате думата. Госпожо Елеонора Танкова. Благодаря ви, госпожо Гресле, благодаря ви, господин Новаков, за възможността да ви представя нашата гледна точка. Хоризонт 2020 наистина е една прекрасна програма. Тя е от изключително голямо значение от гледна точка на напредъка в научно-изследователската дейност и новаторството. Едновременно с това има и основания за загриженост сред кандидатстващите за финансиране. Нашият опит и опитът на нашите партньори, най-вече от източна Европа, показва, че има някои пречки, някои трудности, пред които се изправяме. Нека ги споделя с вас. Представлявам най-големия частен университет в България, Варненския свободен университет. Моят университет има доста голям опит с кандидатстването за европейско финансиране и безвъзмезно финансиране от Европейския съюз. Варненския свободен университет успешно е изпълнявал проекти по ред европейски програми, като рамкова програма 6, рамкова програма 7 и Еразъм. Между 2014 и 2016 университетът е кандидатствал с над 20 проектни предложения по Хоризонт 2020. За съжаление, нито едно от тези заявления не бе одобрено. Затова съм и днес тук. Искам да споделя с вас кои са основните за нас проблеми и пречки. Преди това, нека ви представя някои статистически данни. По данни на Европейската комисия, до настоящия момент финансиране по Хоризонт 2020 е било предоставено най-вече на по-големи държави. Около 85% от общото общия размер на финансирането по програмата са били предоставени на по-големи държави. 25% от финансирането са били предоставени на институции, които са получавали вече финансиране повече от веднъж. Тези цифри показват, че има географски дисбаланс, както и потенциал за увеличаване на разликите в нивото на научно-изследователска дейност между отделните държави. По бюджета по Хоризонт 2020, който възлиза на около 80 милиарда евро, българските организации и учени са получили около 42 милиона евро до момента. В тази сума няма да настъпят особени промени. България е на 24-то място в класацията за дял в европейския бюджет до момента няма проект финансиран от Европейския съвет за научни изследвания. Т.е. до момента не е финансиран проект за фундаментални научни изследвания в страната ни. Нека цитирам още някои данни и факти за резултатите постигнати по Хоризонт 2020 в България. Българските университети не участват широко в Хоризонт 2020. Има и още нещо, което ни притеснява, а именно българските участници под получават финансиране най-вече по действия за сътрудничество и подпомагане, както и стипендии за стипендии Мария Кюри. Не е предоставено особено високо финансиране за новаторство и научни изследвания. Освен това, много отрасли не получават финансиране. Много добре установени са, например, научните изследвания у нас в областта на медицината и нанотехнологиите, но тези области не са финансирани по хоризонт 2020. Кои са, според нас, основните проблеми? Мога да ви уверя, че проблемите, които ще изложам, са установени в резултат от особено обстойни мащабни разисквания с наши партньори от други университети, НПО и други в региона. Нека опомена нещо много важно тук, а именно, че Хоризонт 2020 е основният източник за финансиране на научно-изследователска дейност, най-вече за частните университети в България, а и не само за тях. Защо? Защото финансирането, което се предоставя от Националния ни фонд за научна изследователска дейност, не е достатъчно, както и защото процесът по разглеждане на заявленията трае много дълго, обикновено една година. Кои са сега основните проблеми? Един от тях е ниския процент на успеваемост. Какви са според нас причините за това? Една от основните пречки, един от основните проблеми, пред които са изправени българските университети е фактът, че повечето от тях имат трудности при получаването на достъп до успешно установени консорциуми между университети от старите държави членки. Много често е, обобщените доклади за оценка не съдържат подробни коментари, подробна обратна връзка. Поради ниското заплащане в страната е трудно да бъдат привлечени учени и изследователи от е, световна класа. Коефициентът Специфичният за конкретни държави коефициент за корекции в България е 71,5%. За в нивото на заплащане е понякога между 6 до 10 пъти по-низко от заплащането на изследователи и учени в Европейския съюз. Този нисък процент на успеваемост при всички положения се отразява върху мотивацията на учените в България. Ще поставя акцента върху нещо, може би специфично за България, но то е важно за нас – в Европа няма толкова много университети, които да са били квалифицирани от Европейската комисия като постигащи върхови постижения в областта на научните изследвания на ниво човешки ресурси. Има такова лого, което се присъжда от Европейската комисия. Притежаването на това лого не води до конкурентни предимства по време на оценката на заявленията. Според нас това лого трябва да бъде включено в критериите. Участието в проекти по Хоризонт 2020 е еквивалентно на участието в национални проекти за национални акредитационни процедури или атестиране на учени. Това означава, че все повече учени се опитват да кандидатстват за финансиране по Националния фонд, въпреки че по него има много по-малко средства, отколкото по Хоризонт 2020. Но там процедурата е по-лека, по-малка е конкуренцията. В резултат от всичко това, научно-изследователският капацитет на българските университети почти не може да се поддържа, много млади учени напускат страната поради ниското заплащане. Затова участието в Хоризонт 2020 наистина се превръща в предизвикателство за нас. Без достатъчно финансиране за създаване на подходящата инфраструктура не може да запазим учените в страната няколко препоръки, които според нас биха били полезни. На първо място, и това е нещо, което е наистина важно за нас, е да се разработят критерии за насърчаване на участието на държави, които не участват в достатъчна степен. Трябва да се дават допълнителни точки по време на при оценката, ако даден консорциум е от държава от източна Европа. Трябва да се подобрят също така механизмите за туининг и работа в екипи. Знаем, че Европейската комисия вече работи по този въпрос и че има известно подобрение. Следващата ни препоръка – е по въпрос, който е, може би, сред най-болезнените. Става дума за заплащането. По настоящия модел за безвъзмезно финансиране, в отправната точка е трудовото възнаграждение в съответната страна. Казах ви, че в България то понякога е между 6 и 10 пъти по-низко, отколкото в останалите държави членки. Затова ще е добре да се постигнат някои подобрения тук. Знам, че Европейската комисия вече е разработила някои правила. На следващо място препоръчваме ясни критерии за измерване на върховите постижения и въздействието. Освен това, трябва да се прави по-подробна оценка. Понякога, когато се, под проектът е одобрен, оценката е по-подробна, отколкото когато е отхвърлен. А ако се отхвърли един проект, имаме нужда от по-подробна обратна връзка, за да знаем и как да разработваме по-добри проекти в бъдеще. Последната препоръка, която според нас е основателна, трябва да се създадат схеми за подпомагане на разработването на проекти, като например тази в Норвегия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много Интересно беше изказването ви. Благодаря ви и за статистическите данни, които цитирахме. Винаги се стремим към това кандидатстващите да могат да си извличат полукия. Вие констатирахте в презентацията си, че липсват именно такива. Господин Кун от Европейската инвестиционна банка, имате думата. Благодаря, госпожо Гресли. Госпожи и господа, ще направя съвсем кратък преглед на дейностите на ЕИБА за Инофин, основни финансов инструмент за Хоризонт 2020. Колегата Реми Шарие е, ще е, поговори за други аспекти на този инструмент. На първия слайд нека да ви кажа какво е Инофин. Това не е просто финансов инструмент, това е група група от различни продукти, пакет от различни продукти, които могат да бъдат предложени, за да се запълнят празнотите в финансирането за фирми, с които се занимават с изследователска дейност. Ние се включваме от много ранен етап за Иносин, когато има идеи, които да бъдат комерциализирани, така да се каже, стигайки до големи компании. За колегите, колегата ще говори за жълтите колонки, аз ще говори говоря за продуктите, които започват за сред, с финансиране до над 7,5 милиона евро за фирми с среден брой работещи, между 500 и 3000 работници и над 3000. Имаме два типа проекти. Първо, така наречените демо проекти в енергийния сектор, новост и специално в областта на инфекциозните болести. Това са два продукта, които включват много сериозен риск в сравнение с други проекти и накрая имаме и с възможност за съвети е, по, е, за по-бързо развитие. Е, Енофи. И как работи Инофин? Е, всички говорят за така наречения ефект на леверидж, на е, ефекта, който е, е по, води до по-сериозни резултати. Не, става дума за механизъм, който прилага, предлага ефективно използване на парите на данакоплаците. Ако да, дадете пари на рискова компания с, с порт, портфейл има много по-малък е, малка опасност е, да загубите пари, отколкото работи по, по, по отделните проекти. Ние работим за, с 500 милиона евро и в момента имаме 6 милиарда евро, които са предоставени. Мултипликационният ефект е 12-кратен и трябва да ви кажа, че риска с този портфел е доста сериозен. И тъй като ние съм, само съфинансираме е, проекта, има и други партньори по финансирането, успяхме да, привле, да привлечем 17 милиарда евро разходи. Това не е бъдещето, това е всъщност минало, това е факт, това е постижение от юли 2014 година, когато влезе в действие програмата Инофин. Малко е, основни данни е, И постигнахме бърз резултат. Защо? Защото е, това е следващия инструмент от програмата за споделяне на риска. Така че след рамкова програма 7 продължихме към Хоризонт 2020, но по-целенасочено и разбира се с повече знания и опит извърши и осъществихме до тук. Имаме почти 100 проекта, 96 на брой в момента. Значително увеличихме дяла на средните фирми, защото по първия проект се ни упрекваха, че работим само с крупни фирми, това не е за малки фирми. Да, осъзнахме, че при малките фирми има по-сериозна липса на средства, затова се пренасочихме към тях и в момента 36% е за по-малки фирми и ос, имаме освен това РФ, който е само за малки фирми. Освен това хиляди евро, 100 хиляди милиона, които бяха само за крупи проекта, е, намаляха на около 50-80%. Подкрепихме също така е, инфраструктурата за изследователска дейност. Това също бяхме критикувани в миналото и накрая, но не по значение. Имаме 36 различни мероприятия в цяла Европа, във всички страни участващи в Хоризонт 2020. Е, резултатът бе много сериозен, има много проекти които се родиха след това. Ето географското разпределение. Инофин – днес и работи в 23 страни, 19 държави членки и 4 е, асоци... бъдещи членове. Тоест имаме сериозна географска диверсификация, включително и страни, където е, изследователската дейност не е толкова интензивна, са важни за нас. По отношение на е, всеко отраслите. Най-много имаме в автомобилостроенето, но също енергетиката и всичко свързано с здравето и живота на хората. Малко примери, които са многобройни, разбира се, но четири искам да ви представя. Накратко, Единия бе много интересен, Хелиатек –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 това е разработка на Германски технически университет. Специалисти в фотоволтаични, органични фотоволтаични технологии. Взаимодействието с тях бе много успешно, иначе те имаха проблеми да намерят тези пари. Транзакцията им позволи да увеличат капацитета си за тази иновационна технология и създадоха допълнително, 5, разкриха 54 е, места за специалисти в Германия. Е, след това в един проект в Лунцуин в Швеция това е ускорител на много малки е, частици, сто пъти по-мощен от който и да е друг, друг който и е другото съоръжение. В момента има 3000 е, гости участници. Ние финансирахме 100 милиона е, тук и, и, и за това нашата възможност да предоставим средства разкриват своите възможности. Такива крупни проекти е, изискват огромни цифри, за да се ускорят тези крупни инвестиции в, на европейс, в европейските изследвания. След това Биосърфит, Португалия, една високотехнологична компания в медицинската област, специално за кръвни изследвания. Е, е, те са сред водещите португалски фирми и с гордост мога да кажа, че можахме да и ги финансираме и те от от прототипи пристъпиха към промишлено производство на тези нови изделия. И накрая е, по един интерес, много интересен проект, финска компания, финландска компания те е, изготвиха е, прототип на специално съоръжение за производство на енергия от вълните в е, Португалия имаше вече изграден подобен модел и тази нова технология, която бе проверена там за първи път, не намери не срещна интерес сред никоя от банките и получи финансиране от нас. Това са четири примера и сега общ поглед към бъдещето. Знаете, че FC е е, не толкова нов инструмент, но се присъедини към съществуващия Енофин, Инофин и сега можем с гордост да кажем, че тук, що подписахме изменението на споразумението на Инофин с е, Европейската комисия за да ги разграничим с FC и взаимно да се допълват. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на въпроси по този, във връзка с това. Какво е много важно? Инофин не е основен инструмент, е, не с е, грантове. Голям е дебата дали грантове или е, заеми. Аз бих казал и двете. Грантовете са особено важни в ранните етапи на фундаменталните изследвания. Не можем да го спорваме, и все пак ние казваме, че понякога, когато нещата на пазара не са изгодни и когато в фирмите тръгват да се разрастват или е необходима особено голяма сума за инвестиции, която е непосилна за отделна отделна личност или фирма могат да се използват допълнителни средства при две условия. Първо, пазарна ориентация. Това е политически инструмент, но меха... механизмите са пазарни. В противен случай е, ще, изпра... ще стимулираме по един странен начин потребителите. Все пак говорим за заем с качествата на кредит. И второ, политическите цели – не бива да изтласкваме съществуващите играчи. Ние искаме да допълним и да усилията ми да подпомогнем нещата, които иначе не биха се осъществили. С това ще завърша. Благодаря. Извинявайте, казва оратора. Благодарим ви. И сега ще продължим с господин Шарие. Заповядайте. Thank you, Chair, and uh, Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Аз се казвам Рими Шарие, е, работя в Европейски инвестиционен фонд. За мен е удоволствие да дойда тук, е, за да споделя с вас някои от полуките, които извлякохме от е, прилагането на Хоризонт 2020 в полза на малките предприятия на малките и средни предприятия. Европейски инвестиционен е, фонд се финансира от ЕИБ, от Европейската комисия. Целта му е да подобри достъпа до финансиране е, за малките и средни предприятия в Европейския съюз. Е, друг, в такъв смисъл, той е допълнителен към Кристоф, което току-що представи. Говорим за малки заеми от 25 000 до 50,7 милиона. Това е прозореца за малките средни предприятия към ЕФСИ по плана Юнкер. По Хоризонт 2020 ние предоставяме гаранции е, за кредитиране. Е, това е европейската страна на нашата работа, но всъщност искам да направя няколко встъпителни наблюдения. Европейските малки и средни предприятия е, имат труден достъп до финансиране, е, било е, като под формата на заеми или като безвъзместно финансиране. Е, като цяло е, е много важно е, за малки средни предприятия, които са високо иновативни. Например, така наречените стартап. Как да получат финансиране за развиване на фантастичните си продукти? Именно тук трябва да има европейско финансиране. По този начин се създават бъдещи работни места. Е, съвместно с Европейската комисия е, ние разработваме схеми за гаранции, е, които са предназначени единствено за иновативни малки и средни предприятия. Как биват определени те? Как правите разграничение между малко и средно предприятие, което е иновативно и друго, което не е? Критериите са съвсем прости. Например, е, е, те е, регистрирали са патент, развиват ли нов продукт, нови услуги, развиват ли се бързо и така нататък. Има цяла поредица от критерии, които сами по себе си са прости. Каква е механиката? Тя също е проста. Всеки заем за малки и средно предприятия се гарантира до 50% по Хоризонт 2020 и неговата програма за гаранции за малки и средни предприятия. А, а, лихвения процент е сведен а, е, до, почти до минимум, т.е. той е разделен на две. Е, по този начин банките са насърчени да отпускат средства на малки и средни предприятия. Понякога те са рискови, но по този начин ние насърчаваме именно банките да им отпускат заеми. Е, пак казах, заемите са е, малки, по-малко от 25 000 евро. Е, за момента е, няколко хиляди малки средни предприятия са получили заеми благодарение на тази нова е, гаранционна схема. и Има много ключови проучвания. Ще ви запозная само с 6 от тях. Например, по средата, това, което е посочено тук по средата, това е производител на алуминиеви консервни кутии в Чешката република. Те е, искаха заем за придобиване на нова машина по нова технология за подобряване на качеството на продуктите им. Мога да посоча много такива примери. Гаранционната схема не е на лице в 38 страни от Исландия, България, Украина, Израел и така нататък так, е, те са посочени в жълто на картата. В повече от 120 е, банки или банкови институции, е, включително и национални институции, които насърчават този вид развитие. До сега са подписани споразумения с финансови институции. Повече от 45 000 малки и средни предприятия е, разчитат на заеми или поне очакват да получат заеми по тази схема и брой им нараства ежедневно. Е, програмата е толкова успешна, е, че по-малко от една година след началото й ние вече управляваме собствения си бюджет. По споразумение с Европейската комисия ние решихме да увеличим този капацитет благодарение и на ЕФСИ. По този начин ще се ускори прилагането, за да могат малките средни предприятия да получават по-бързо заемите, които очакват. Това сливане на ЕФСИ и вътрешното финансиране отвъд очакванията ви предоставя конкретен пример за този прозорец за малки средни предприятия. Именно те получават заем на всеки две минути. Т.е. на всеки две минути се отпуска заем на малко или средно предприятие. Ние обаче искаме да ускорим ритъма, така че има възможност е, за ускоряване на финансирането на тези предприятия. Максимизиране на бюджет от Европейския съюз, той е оптима, оптимален. При 1 евро ние получаваме 50 евро, е, които са от 25% е, отиват за инвестиране, е, обикновено в частно инвестиране. Ние искаме да бъдем катализатор на частното инвестиране, като едновременно с това се създават и работни места и други инструменти, които са наречени win-win, т.е. От, взаимна, от взаимна изгода за гражданите или за дружествата. Е, изобщо те си намират пъти към финансовите институции по силата на тези програми. Същия подход се прилага и когато трябва да е, финансираме в кеш малки средни предприятия по хоризонт 2020. Е, е, наличните финанси са налични на много ранен етап на много ранен етап от иновациите по, по този начин се подкрепят нанотехнологии, биотехнологии, медицински технологии, и защо технологиите на бъдещето. Е, технологии, които участват в е, финансиране както в брой, така и национално финансиране. Същия модел се прилага и тук е, по Хоризонт 2020 FC. Инвестират се фондове в частни фондове, всички те се инвестират в база на тези иновативни малки и средни предприятия. Тук имаме съчетаване на фондове. Виждате го в жълт свят на таблицата но въпреки нашите усилия, заедно с Европейската комисия, вижда, смятаме, че това е недостатъчно видимо за европейските граждани макар че медиите наблюдават това инвестиране, което се подкрепя от европейски бюджет, но все пак смятаме, че е, видимостта трябва да нарасне. Следващата е, линия за малки и средни предприятия е така наречения фонд-то-фонд. -фонд е, то започна много наскоро. Първите инвестиции трябва да бъдат направени в предстоящите месеци. Е, ние смятаме, че всички възможности трябва да бъдат изследвани, за да се подобри е, достъпа на финансиране до малки и средни предприятия, кръстосано финансиране и заобщо различни инструменти. Това е целта на тези програми. В заключение, е, е, е, нашата подкрепа за малки и средни предприятия показва, че с ограничен европейски бюджет могат да се постигнат значителни резултати. За момента те, малките и средни предприятия не са подкрепени достатъчно финансово докато те, е, те, те просто жизненно се нуждаят от такова финансиране е, и може би ще се нуждаят и е, за бъдеще. Откакто съм започнала да говоря, пет малки средни предприятия са получили финансиране, така че нещата текат. Това трябва да продължи. Ние приветстваме всяка подкрепа за тези програми. Благодаря ви от името на малките средни предприятия. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Благодаря ви, господин Шарие, за много интересното ви представяне. И вече бяха зададени въпроси към вас по Twitter. Аз също имам няколко въпроса. Ще ви ги зададем, когато започне кръгът от въпроси. Сега ще дам думата на следващия ни оратор, професор Пол Бойл от университета в Лестър, Великобритания. Благодаря ви, благодаря ви и за поканата. Преди да започна, нека припомня на всички присъстващи в залата, че университетите в Обединеното кралство – много ентусиазирано по време на предизборната кампания се обявяваха за оставането ни в Европейския съюз. За съжаление, не успяхме да се наложим. Говоря от а, името на Сдружението на висши учебни заведения, на което съм заместник-председател, както и от името на своя университет. И двете структури искат да продължат да участват в рамкова програма 7 в рамкова програма 9, извинете, и в Хоризонт 2020. Много е важно да се финансират научните изследвания и новаторството. Всички вие знаете това, но нека го припомня. За университетите е важно да не забравят каква значима роля играят с оглед на растежа в цяла Европа. Две трети от економическия растеж в Европа се падат на научните изследвания и новаторството. До 75% от новаторските дейности пък не биха били възможни без научни изследвания. Научните изследвания се движат напред благодарение на публичните инвестиции. Освен това, около 40% от повишаването на производителността в Обединеното кралство се дължи на научно-изследователската и новаторската дейност. Тук в червено има един цитат, който показва колко са важни изследванията и новаторството, ако искаме да постигнем напредък в Европа. Всички тук в залата знаем това, но трябва да припомняме и на хората колко са важни Хоризонт 2020 и рамкова програма 9 от гледна точка на економическия растеж в Европа. Ние категорично се обявяваме за система на новаторство. Не бива да отделяме новаторството от научните изследвания. Трябва да ги обединим, трябва да ги обединим и с образованието. Разбира се, от научните изследвания трябва да проистича знание, което да се разпространява чрез образователната система, както и да се използва в новаторството. Единствено чрез партньорства университетите могат да постигнат успехи по всички тези елементи. Говорихме до тук за инвестирането в МСП и други стопански субекти в Европейския съюз, но в Обединеното кралство и в цяла Европа все повече се осъзнава колко е важно да си взаимодействаме с стопанските субекти. Моят университет си взаимодейства с над хиляда такива по ред различни проекти. Университетите в Европа участват в подобни новаторски дейности. Важно е да си припомним също така колко е важно научните изследвания да, да, да мислим както за приложните научни изследвания, така и за фундаменталните такива. Тук мога да цитирам Бен Бернанке, според когото е важно да се установи система, която да финансира научните изследвания. основният аргумент, поради който едно правителство трябва да финансира научно-изследователска дейност, е, че частният пазар не би предоставил достатъчно финансиране за подобни видове изследвания казва той. Надявам се, че Хоризонт 2020 и рамкова програма 9 ще продължат да предоставят финансиране за фундаменталните научни изследвания. Разбира се, и приложните изследвания са много важни. Трябва да се постигне баланс между двете. Мислим често за въздействието, като смятаме, че само приложните изследвания водят до някакви ефекти. Може би те по-бързо водят до ефект, но също толкова важни са и фундаменталните научни изследвания. Просто понякога ефектът от тях настъпва по-късно. Обединеното кралство много ентусиазирано подхожда към Хоризонт 2020. Постигаме много добри резултати. В момента имаме повече партньори по Хоризонт 2020, от която и да е друга страна. Нареждаме се на второ място след Германия по размера на отпуснато финансиране пък. Процентът на успеваемост – е много висок. Тук съвсем набързо ще ви изложа колко е важно финансирането от Европейския съюз за Обединеното кралство. Тук се цитира финансиране от международни източници разчитаме на различни източници на финансиране по света финансирането по Хоризонт 2020 от Европейския съюз е много по-високо от финансирането от всички останали източници взети заедно. В началото казахме, че става дума за най-мащабната програма за финансиране на научни изследвания в света. Една голяма част от финансирането се предоставя на Обединеното кралство. Хоризонт 2020 е много важен източник за финансиране, който се добавя към частното финансиране и към държавното такова. Има някои много специфични за Хоризонт 2020 елементи, върху които искам да поставя особен акцент. Хоризонт 2020 финансира големи консорциуми, предоставя повече безвъзмезно финансиране от националната ни система. Съжалявам, че на тази таблица не можете ясно да видите цифрите, но тя показва, че средният размер на финансирането от Европейския съюз е по-висок от финансирането от която и да е от националните ни структури. Това е важно с оглед на научно-изследователската дейност, в която участваме в Европа. Става дума за големи консорциуми, включващи много учени и работещи по глобални проблеми. Т.е. такива проекти трудно биха били финансирани от националния ни проект. Има и други механизми, които предоставят финансиране за фундаментални изследвания. Предоставяме такова финансиране от националния си бюджет, но европейските научно-изследователски съвети са също основен източник на финансиране за такива изследвания. Те са много престижни, много учени знаят за този източник на финансиране и поради което се и установяват в Великобритания, за да си взаимодействат с нашите. Вече казах, че за нас е много важно да си взаимодействаме с партньорите си в Европа. Това е важен, важна част от финансирането, което получаваме. Много важна е стипендията Мари Кюри. Тя дава възможност за обединяване на много различни, чудесни сами по себе си действия. финансираните от Европейския съюз изследвания се ползват с голям престиж сред учените. Учените много по-често финансират проекти, финансирани по Хоризонт 2020, отколкото такива финансирани от националните бюджети. Все още изоставаме за след Съединените щати, така че не бива да проявяваме самодоволство. Има още много какво да се направи. Ясно обаче, че системата по хоризонта 2020 постига резултати, които не бихме могли да постигнем само с финансиране от националните бюджети. Тук не е включен още един слайд, който исках да ви покажа. Исках да ви цитирам един проект, в който участва моят университет. Става дума за проект по седма рамкова програма на стойност 15,5 милиона. По този проект бе разработено първото ново лекарство за астма от 20 години насам. Всяка година астмата струва на Европейския съюз около 56 милиарда годишно. И като се има предвид това, подобни проекти могат да ни помогнат да постигнем добри резултати. Хиляди в Европейския съюз страдат от астма и наистина е изумително, че от 20 години не е било разработвано ново лекарство, поне докато не се реализира този проект. Какво бихме могли да предприемем в бъдеще? Би било много интересно, според мен, с девета рамкова програма да финансира научно-изследователска дейност с мисия. Какво имам предвид това? Имам предвид, например, проекти, допринасящи за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН би трябвало да се финансират не просто по-широки тематични области, а проекти насочени към решаването на конкретни проблеми. Според нас това ще е крачка напред по стратегията за Хоризонт 2020 ще има по-силна ориентираност към резултатите, отколкото в миналото. Освен това, Процесът на финансиране трябва да бъде обект на надзор и от страна на научните среди. Това се прилага и сега, но процедурите може да се подобрят. Не мисля, че тази процедура сега се прилага така, както би ни се искало. Не би трябвало да се залага само на една област на научни изследвания. Трябва да мислим за финансирането на системата, освен това. Говорихме вече за процента на успеваемост. Ако той спадне до 10%, то кандидатстващите започват да се чудят дали изобщо си струва да се опитват ако предложението е отлично, може би има около 50% на вероятност то да получи финансиране. Около 43% от ам, много добрите проекти са били финансирани безвъзмезно. Много учени извършват наистина много усилна дейност, която им струва много пари, но в крайна сметка няма резултат от заявленията им. Трябва да помислим и за изграждането на капацитет с цел повече участие в девета рамкова програма. Трябва да подходим по-творчески. Може да се включи по някакъв начин финансирането от структурните фондове в девета рамкова програма. Така ще се достигне до повече региони в Европа. Освен това, трябва да има сътрудничество. Науката не се спира пред граници. Моят университет има партньори по целия свят. Системите за финансиране трябва да позволяват подобно партньорство най-добрите идеи са идеите на учените, независимо къде се намират те, в Обединеното кралство, в Америка или в Китай. Трябва да има повече възможности за участие на учени от трети страни. Така ще можем не само да си сътрудничим с най-добрите, но и да работим за справянето с проблеми в световен мащаб. Не бива да мислим, че тук в Европа са най-добрите учени. Освен това, трябва да има ясни критерии за финансиране и на социалните науки, и на хуманитарните науки. Те трябва да участват в решаването на проблеми, по които се работи на технологично ниво. Има много проблеми, като бедността, миграцията, сигурността, с които се занимават именно тези науки. Освен това, трябва да подходим и по-творчески към финансирането по а, места. Трябва да се финансират не само тези региони, които най-добре са се справили в миналото. И накрая нещо, което не е тук на слайдовете. Не би ви очудило, ако кажа, че би ми се искало процедурите да се опростят. Има някои добри идеи за използване на националните институционални практики за счетоводна отчетност. Има различни а, процеси, които са свързани с различно ниво на риск. Благодаря много, господин професор. Предполагам, че това е интересно изказване ще породи много въпроси, особено в контекста на споменатия от вас Брексит. Ще ни бъде интересно да чуем мнението ви. А сега госпожа Емили Палмар от Eurotech University Alliance в Брюксел. Имате думата. Благодаря от името на нашия Алианс на университетите за възможността да споделя нашите виждания. Накратко за какво ще ви говоря. Ще направя преглед на нашия университетски алианс по-общо послание, че изследователската дейност изисква дългосрочни инвестиции, за да подготвим почвата за утрешните иновации, защото единствено те ще създадат растеж и работни места в Европа, но и ще дадат много нови шансове на обществото. Само ще припомня примера за таблетките против астма, споменат професор Бойл. След това оценка, е, отражението на рамковата програма, която вече бих казала е, подпомага съвършенството в изследователската и научна дейност и след това как можем да постигнем по-голяма ефективност на разходите в рамките на програма. Нашия алианс е стратегическо партньорство на четири водещи университета, които виждате тук в Айнтховен, Дания, Мюнхен и Лозана. Може би се питате защо точно тези четири, четирима партньори, редица е, общи неща ни свързват, ние взаимодействам в областта на е, изследванията, технологиите и бизнеса, така че постигаме много добри резултати и намираме решения в отговор на социални предизвикателства. Ние работим в е, високоразвитие екосистеми с промишлени и социални партньори от нови фирми до крупни фирми, но също и болници и НПО. Ние смятаме, че работейки в тази област, можем наистина да подпомогнем европейската промишленост да се развие, и да се справи с предизвикателствата. В Женевския университет също се опитва да за привлече обществото към тази, приобщи обществото към тази идея, така да се разкрива, въз, възкриват възможностите пред студентите и в областта на, в академичната област и в областта на технологиите. Но ние търсим и контакти с политиците, за да е, очертаем, да трасираме пътя за бъдещето и този общ подход, който имаме в, от фундаменталните изследвания, ни показва как програмата Хоризонт 2020 и бъдещите рамкови програми може да ни помогне. Ето как ние от, отчитаме, на, отчитаме резултатите. Е, през последните години сме получили от рамковата програма над 1 милиард евро, от които една голяма част са грантове. През 2013 и 2016 година бяха създадени 633 нови малки предприятия в, от самите университети. Пряк резултат. Трудно е да измерим днес резултата на Хоризонт 2020, макар че сме в средата на срока. Не е минало достатъчно време, защото Хоризонт 2020 е създаден да работи до края на десетилетието, а следващите проекти, които вече са започнали, ще влязат следващото десетилетие. Това трябва да се има предвид, че рамковата, рамковата програма е дългосрочна инвестиция в бъдещето. И за, в подкрепа ние под, давам примера с фотониката, но не зная дали между вас има специалисти, но ето нека погледнем развитието в тази област, започвайки от фотоелектричния ефект, а, сега инвестициите в фитониката са донесли прогрес. И днес всъщност ставаме свидетели на революция в нашата област. Медицина, енергетика, забавления, телекомуникации, всички сфери на живота ни присъства това. И това е на, база, на базата на фундаментални изследвания и в областта на фитониката Европа е водеща в световен мащаб. Продължавайки по този път, ние можем да е, бъдем пионери в е, пробивите в областта на този род дейности и този отрасъл. И така, огромното значение на е, рамковата програма. Мисля и трябва да споделя с вас три важни резултата от програмата – първо, насърчаване конкурентоспособността. Наистина се разкрива съвършенството на европейската наука, но в условия на повишена конкурентоспособност на е, европейската промишленост. Е, така ние се преборваме с глобални социални предизвикателства. Ние създаваме много мултидисциплинарни екипи, екипи от всички сфери, които могат да работят за, да, за преодоляване на предизвикато пред нашето общество. И накрая ролята на Европа като глобален е, играч е, това е изключително важно в международната дипломация. Под това разбирам науката. Нека не подценяваме това с което стигам всъщност до края. Мисля, казах, че самата рамкова програма е много важна и с важно отражение, но може би тук-таме може да се направи нещо за по-голяма енергия ефективност, економическа ефективност в бъдеще. Първо, нека кажем, че рамковата програма трябва да насърчава само съвършенството. Ако искаме да имаме истински растеж на нашите компании, трябва да подпомагаме само най-добрите изследвания. Това не е допълваща и заместваща програма. Всеки бенефициент, получил пари по рамковата програма, се е състезавал и този състезателен елемент ще тласне напред изследванията и индустрията в Европа. Още нещо, вече го казах, но ще го подчертая. Структурните фондове. Трябва да видим какви са възможностите за взаимодействие с тях. Ако искаме да постигнем по-голямо съвършенство в други части на Европа, Целта ни е, е именно съвършенството, но да не забравяме откъде тръгваме. Част от е, парите по структурния фонд, структурните фондове за бъдеще трябва да бъдат за, просветени за изграждане на, изграждане на капацитет за изследвания и иновации, така че страните да могат да участват по-активно в рамковата програма. Трето, рамковата програма трябва да бъде економически ефективна. Да не работим за съществуващи технологии, а за нови, съвършенно нови идеи, защото това е бъдещето на растежа. Вярваме, че при сегашните обстоятелства и особено с публично-частните партньорства и начина по който се обсъжда разпределението на средствата, няма да ни доведе до новите идеи. Ние смятаме, че бъдещите, бъдещото финансиране трябва да се насочи към стартъпове, към малки фирми, предвид непрекъснатите иновации, които изисква от нас Европа. И накрая я аз ще се наредя сред тези, които говорят за опростяване. Приветстваме усилията на комисията, но трябва още, за да постигнем баланс между риска и доверието да не поемем ли рискове, няма да имаме истински пробив така че трябва да поставим акцент върху компонента доверие, не риск. И накрая по-голяма успеваемост. Както вече се каза, изследванията струват много пари и опита ни сочи, че е изключително важно да получаваме средства по рамковата програма, за да привличаме все повече е, блестящи умове. Е, трябва да търсим и други възможности. Е, и в заключение, и за да продължим напред, нашите университети вярват, че света се променя бързо и следващата рамкова програма трябва да бъде подготвена за това. Науката се променя е, много по-отворена, много по, с много повече взаимодействие и данни. Роботиката се разгръща шемет, но пазарите се променят, обществото се променя. Сега имаме истински шанс е, Европа да се възползва от тази възможност и да покаже, че ние можем да играем водеща роля в света. С това ще приключа. Водещата благодаря. Благодаря за това положително и оптимистично заключение. Ние ще използваме цялата информация, която ни предоставяте, за да продължим работата. Беше много положително. И така, сега ще слушаме последното представене, след което ще пристъпим към сесията въпроси и отговори. Господин Жан Бера, който ръководи международно сътрудничество в Швейцарската национална фундация за наука в Берн, на Швейцария. Е, добре дошли. Искаме да чуем вашия опит извън Европейския съюз. Е, благодаря ви за това, че ме поканихте да участвам в това изслушване и да ви запозная с идеите и предложенията е, на Швейцарската национална фундация за наука. Като въведение бих искал да ви запозная накратко с обстоятелствата, при които се развива научно-развойната на Швейцария, най-вече как се финансира тя. Аз искам да посоча, че е, финансирането се извършва и по Хоризонт 2020, защото е, ние е, участваме в Хоризонт 2020. Последните цифри за 2015 година наскоро бяха публикувани и те показват значително е, увеличение с повече от 10% с 22 милиарда швейцарски франка спрямо 2010, т.е. 3,4% от БВП, които са инвестирани в научно-развойна дейност. Така че това е огромно увеличение и аз държах да го почертая днес след обед. А тук в дясно виждате международната съпоставка, виждате в какви области ние развиваме нашата дейност. 70% от научно развойните дейност се осъществяват в частни дружества, които, до, които допринасят за 66% от тези 22 милиарда, които току-що посочих, т.е. около 2 трети биват инвестирани. По фундаменталните изследвания, които се финансират от нашата фундация, фундация. Ние е, ние сме финансирали около 310 проекта, е, повече от 14 е, 000 ежегодно, е, като основно се занимаваме с фундаментални изследвания. Колкото до е, приноса за малките средни предприятия, това е около 1 милиард. Това е 20% от публичните инвестиции в научно-развойна дейност. Или ако погледнем предходни цифри, 5% спрямо ранни инвестиции в фундаментални изследвания. Така че виждате лостов ефект от 5%. Това е 5% лостов ефект за, от, от, от научно изследване. Примерно от е, вчера мога да посоча пример за математическо и компютърно е, е, моделиране, за да може да се пристъпи към третата промишлена революция. Миналата година половината от средствата бяха за индивидуални проекти, 22% в специфични области за насърчаване на млади научни работници, 22% са за схеми с специфични изисквания, като като, е, например, е, сътрудничество или научни изследвания е, към върхови сфери или постижения. По този начин ние се опитваме да се занимаем с социални и политически въпроси, които са важни за Швейцария. Аз е, ще се спра на три основни послания. Ще бъдат представени в три следващи диапозитива, като ще ви запозная с постиженията, слабостите на текущите програми и ще предложа евентуално подобрение за бъдещите програми. Първото послание е свързано с връзката между, на национално и европейско ниво от финансиране, това вече беше споменато като екосистема и ясно е, че за развойните дейности това е много важна схема. Е, колкото до националното финансиране, то си има собствени схеми и програми, двустранни, тристранни или многостранни инициатива. Обикновено те са пунктуални по специфични теми, посочени от финансиращите организации. Е, съответно, при европейското финансиране ние спазваме европейските схеми. Подготовката е много важна и е напълно, очаквано, напълно разумно да се очаква инвестиране искам да ви кажа, е, че тук не се продуцира нови познания. Тук два факта е, са важни. Първо, сложността за условията за кандидатстване в такива големи е, програми и големи разлики в правилата. Тоест, трябва да се упростява всичко на европейско ниво, а при програмите за прилагане това упростяване трябва да продължи, като, например, се прилагат еднакви правила, например, примерно е, трябва да се разработят сходни критерии или при публичните инвестиции едни и същи проценти на възстановяване на средствата, както става това при средства, които се отпускат за научно-развойна дейност. Втория фактор е, е успеха и процеса, както вече беше посочено, до определено ниво мерките, е, които изчисляват процента на успех, имат предвид специфична сърцевина. Ние ако намали процента на резултата, тогава възможността за финансиране намалява. Последиците са, трябва да има повече кандидатури от страна на научните работници. Това им дава по-малко време да се занимава с дейността си и производителността им намалява. Примерно, може да има два процедура на два етапа, обаче тогава имаме връщане назад, защото обикновено няма достатъчно идеи по други ако се увеличи бюджета, и има повече върхови постижения, но ще се върна на това по-късно. Упростяването, разбира се, не са задача на Европейската комисия единствено. Това трябва да стави национално ниво. Организациите, които финансират развойната дейност, трябва да настройват е, своето финансиране съобразно европейските програми. Те трябва да разработват многогодиш, е, е, многостранен подход, например, трансгранично сътрудничество, сътрудничество или достъп до данни за научно-развойната дейност. Е, това са данни от организация, която е, е чадър по финансирането на европейско финансиране. Подкрепата от страна на Европейската комисия е, е добре дошла, защото задачата е сложна. Например, е, научно-развойна дейност в инфраструктура. Тук трябва да има европейско сътрудничество за много сложно стратегическо инвестиране. В тази област Европейската комисия подкрепя по Хоризонт 2020, е, за да има синхронизиране на е, разработването на европейски и международни пътни карти. Второто послание е свързано с човешкия капитал. Научните, е, е, научните изследвания се извършват от хората, но трябва да има чудесни кандидатури. И както стана ясно от последния доклад на Европейската парламента е, не ако финансирането в научно развойните дейност се разглежда като инвестиции, трябва да се даде възможност да се освояват повече средства. Това може да се обсъди и при следващата програма, но това е изцяло външен поглед към ситуацията и за това сега тук не мога да посочвам никакви цифри. Ние сме убедени, е, че индивидуалният подход при финансирането е много важен. Чудесни иноватори е, които са е, е, водещи в тяхната област, трябва да получат нашето доверие, за да могат да отговарят на въпроси, които задаваме. Това е най-големия потенциал. Европейския научен съвет е пример за това е, как подхода отдолу нагоре може успешно да се прилага на европейско ниво. И като от една страна трябва да има индивидуален подход, а от друга страна като се използват европейската добавена стойност. Има шест ясни примера за европейска добавена стойност чрез европейски състезания. Е, виждаме колко е, е силно искането за подобни инструменти на европейски ниво. Но потенциала на човешкия капитал може да се използва по-добре в по-насочени тематични програми, като се направи преценка за конкретните и държави членки, доколко могат да допринесат за постигането на проект. Подобен подход ще увеличи личната отговорност на е, учените. Ние всички знаем, че публичното финансиране трябва да се използва внимателно и е, организациите, е, които ги отпускат, е, трябва да се отчитат за добавената стойност, която се постига. Кандидатите е, трябва да представят е, бюджет, който не е подробен, но с положително решение средствата, които се отпускат, са глобални и тези, които управляват бюджета, са свободни, за да използват средства за техни цели. За унези, които осъществяват финансовия контрол, е, е създаден риск в две категории. Риск в сътрудничество с институциите и риска съобразно разходите, които ние покриваме. По първата категория и, и беше установен един е, е, елементарен е, е коефициент, като е, трябва да имаме предвид е, това, тази класация при въвеждането на различни рискове. Ние трябва е, в е, финансовите отчети да имаме предвид предварително определения риск. И накрая е, е, определени научни изследвания, които имат определена мисия, те трябва да са гъвкави, да имат предвид обстоятелствата и предизвикателствата. С такава инициатива трябва да има ключова роля, но те не би трябвало да имат средносрочни и дългосрочни структури и най-вече да им се позволява да претърпят неуспех. Е, ако тези инициативи са добре разработени, те могат да бъдат истински магнит за важни организации. Особено инициативи с конкретна мисия, но като цяло по схемите може е, да се предостави възможност за бърза, почти спонтанна работа е, при пренос на познанията към тяхното приложение. Това може да бъде и мост към е, по-големи е, източници за финансиране. Подобни схеми могат е, да изтъкнат резултата и да увеличат въздействието от финансирането на научна дейност. Благодаря ви. Госпожа Длабаева, имаме доста време за въпроси и отговори. Е, надявам се да се възползвате от тази възможност. Първо ще дам думата на колегата Андрей Новаков. Знам, че той има няколко въпроса и можете да зададете колкото въпроса искате и съответно ще видим е, кой ще избере да им отговори. Заповядайте. Power, I can guess. Um... there is some, some uh, questions and comments on от Twitter също бяха зададени въпроси и направени коментари тъй като нашето заседание се излъчва на живо по интернет. Хората го следят. Аз самият също имам няколко въпроса. Господин Рутер, вие говорихте много за опростяването, за необходимостта от опростяване и че 730 страници обяснения не са доказателство за Опростяване по хоризонт 2020. Как според вас следва да се намали бюрокрацията, да се улеснят процедурите възприема ли и другата страна тези ваши критики. Вторият ми въпрос е към представителката ни от България, но в момента не я няма. Ще го задам, когато се върне. Господин Кун, казахте, че 47% от финансирането за новаторство се инвестира в производствения сектор Почти половината от потенциала по тази програма Инофин се инвестира в производството. Какви са причините за тази тенденция? Господин Шарие, упоменахте, че има проблем с недостатъчното отразяване в медиите на постигнатите успехи. Имате ли стратегия за привличането в по-голяма степен на интереса на медиите към постигнатите успехи. Професор Бойл. Имам един проблем, който е явен, но никой не говори за него. И това е Брексит. Как Смятате, че ще си сътрудничи Обединеното кралство с Европейския съюз след Брексит, най-вече в областта на новаторството и науката. Наистина бих се радвал, ако има предложения по този въпрос, особено сега, когато предстои да започнат преговорите за Брексит. Въпрос към комисията. Мислите ли, че финансирането с еднократни суми може да бъде ефикасен инструмент за намаляването на административната тежест? Цитирам един коментар по Twitter. Дори и законодателите могат да новаторстват, на хоризонта се задава стратегията единен одит. Колегата ми зададе много въпроси, затова аз сега няма да задам моите. Ще ви помоля да отговорите. Дано си спомнят всички от тези, на които е бил зададен въпрос. В противен случай ще ви припомня. По въпроса за упростяването, колегите тук до мен изложиха някои интересни идеи, особено последната идея от Швейцария бе интересна. Казахте, че се предоставя, например, някакъв бюджет, след което трябва само да се докаже, че са управлявани рисковете и няма нужда човек да се впуска в подробностите. В противен случай няма да има много големи възможности за новаторство. Публично-частните партньорства с дълги иновационни цикли и дългосрочни цели. Тук първо се разработват правилата – след което се реализират програмите. Би било по-добре първо да се види какво трябва да се постигне по програмата и след това да се определят правилата. Може би комисията трябва да преразгледа въпросните 730 страници, да види какво може да бъде извадено от там. Не бива да подхождаме догматично. Разбира се, изразходваме средства на дънакоплаците и трябва да правим това в полза на гражданите. Това трябва да остане като изискване. Но мисля, че можем да дадем повече свобода при изразходването. Благодаря ви за този въпрос, а именно защо почти половината от финансирането по Инофин се предоставя за производството. Има две причини. Първо, определението ни на производство е много разширително. Имаме предвид промишлеността като цяло. Нека още веднъж цитирам някои цифри, защото може и някои да не са ги чули. Въпросните 47% се инвестират най-вече в автомобилния сектор и инженерната промишленост. Това е по-голямата част от европейската промишленост. Инвестираме и в авиокосмическите изследвания, а в биотехнологии и медицински изследвания около 20% от сумата. След тях се нарежда енергетиката. Това са трите основни области на финансиране на които се падат тези почти 50%. Ако искате да ви дам по-подробна разбивка, може да го направя по-нататък. Благодаря ви за въпроса. Попитахте как да привлечем в по-голяма степен вниманието на медиите. правим немалко в това отношение. Комисията прави немалко. Публикува, например, винаги след подписването на споразумение съобщение за пресата. Но е вярно, че проектите не са толкова видими за гражданите. По предходните програми финансирахме над 500 000 МСП, а сега се финансират над 1 милион. С други думи, навсякъде се финансират малки и средни предприятия, в който и град да отидете. Разработваме една нова програма, по която става ясно какви средства са били заделени. Всички сте запознати, например, с играта Покемон. и има такава, може да има такова приложение на телефона ви всеки път, когато минете покрай а, МСП, което е било финансирано по програмата, може да се появява информация на телефона ви. Знам, че това звучи малко нереалистично, но до момента наистина не подходихме много творчески към комуникацията и комуникацията гарантирането на повече видимост. Ще се обърнем към дружества, специализирани в тази област, за да можем да популяризираме в по-голяма степен чудесните програми, които се реализират. Много труден въпрос бе зададен на професор Бойл. Ще задам и аз един също сложен въпрос. Доколко успяхте вие, университетите и учените да споделите своята загриженост с британското правителство преди решението за Брексит и сега след него? Съгласен съм с вас, че това е много сериозен проблем, за който не се говори. Много е трудно за всички ни. Университетите в Обединеното кралство единодушно застанаха зад оставането в Европейския съюз. Никога до сега в историята не сме се обединявали около определена кауза. В случая единодушно се обединихме около каузата за оставане. За съжаление, не успяхме да се наложим трябва в спешен порядък да продължим да участваме в рамковата програма. Правим точно това, за което говорихте и ние. Има една малка група на ниво правителство, която работи по въпроси свързани с научните изследвания, новаторството и продължаването на участието ни в рамковата програма. Университетите са представени в тази работна група. Нерядко тя изисква от нас информационни бележки. Така че мисля, че Гласът ни се чува. Излагаме аргументите си пред правителството. Немалко от министрите оценяват наложилата се система. Оценяват я и нашите партньори. Както казах, заместник-председател съм на Сдружението на университетите. То ни предоставя изключително голяма подкрепа, подобно и на много други наши партньори в Обединеното кралство и другаде. Всички те осъзнават, че и двете страни ще загубят, ако спре участието ни в бъдеще. Има един сложен за нас въпрос и той ще нас застане на дневен ред, когато в, по време на преговорите за Брексит се стигне до обсъждането на научните изследвания и новаторството. Тогава дори и двете страни да проявят добра воля, дори и да са убедени, че Обединеното кралство трябва да остане асоцииран партньор. Ако този въпрос не бъде обсъден по-нататък, по-късно по време на преговорите, то ще се получи дупка между Хоризонт 2020 и рамковата програма. Така в много програми няма да се получи необходимото финансиране и няма да участват учените, които биха могли да участват. Трябва осъзнавайки колко е сложен от политическа гледна точка проблема, нашето правителство и комисията да работят за това научните изследвания и новаторството да се обсъдят по-рано по време на преговорите. Нашето правителство, както казах, осъзнава колко е важно да останем в системата. Това ще е печелившо и за двете страни. Имаше и още един последен въпрос към представителя на комисията. Давам ви думата преди да пристъпим към следващия кръг от въпроси. Благодаря. Въпросът беше за това дали според нас има ползи от финансирането, основаващо се на крайния резултат или финансирането с еднократна сума. Прилагаме тази система за периода 2018-2020 година. Понякога, когато излизаме с тази идея пред учените, те ни казват, че по дефиниция научните изследвания са нещо, при което не винаги може точно да се предвиди резултатът. Понякога може един много успешен научно-изследователски проект да стигне до отрицателни заключения. но според нас наистина една такава система ще допринесе за радикално упростяване на сложните системи, основаващи се на възстановяване на разходите. Освен това, в много по-голяма степен ще се съсредоточим да, върху това, което искаме да постигнем и как искаме да го постигнем. По някои от общите коментари за упростяването, нека изтъкна, че сме категорични, че до тук вече сме постигнали значително упростяване. Разбира се, трябва да продължим напред. 75% от бенефициентите по Хоризонт 2020 смятат, че тази програма е по-упростена в сравнение с седма рамкова програма. 20% казват, че според тях не се прилага по-индивидуализирана, по-упростена програма някъде другаде. Ще продължим работа. Както казах, днешните разисквания бяха източник на някои много интересни и полезни идеи, които ще вземем предвид в бъдеще. Последният въпрос по Twitter се отнасяше до стратегията на единен одит по Хоризонт 2020. Има ли вероятност от такава стратегия за единен одит, господин Бренинг Майер? Благодаря, че мога да отговоря на един от въпросите по Twitter, въпроса за единния одит. Това е важен въпрос. В уводните си думи ви изложих многопластовата система на одити – в рамките на тази система се събират данни за коректността на изразходването на средствата на много нива и в продължение на много години. Има основателни причини за упростяването на системата. В основата на това упростяване е да се използва работата на аудиторите. Научно изследователските институти казват, че винаги са готови да си сътрудничат пълноценно с аудиторите в рамките на един одит, но не желаят постоянно да бъдат обект на все нови и нови одити, извършвани от различни структури с техните индивидуални изисквания и правила. Трябва да има един идеален одит и след това да се направи окончателна констатация за коректността на разходването на средствата. Миналата седмица приехме нова стратегия, в която поставяме акцента върху подобряването на използването на одитите. Сътрудничим си в момента тясно с всички служби на Европейската комисия, Целта ни е да разработим нова методология, която да намали тежеста, която вменяват одитите на всички участници в програмите. Благодаря много, тъй като следващия изказващ се беше госпожа Гресли. Аз ще поставя моите въпроси, може би към господин Ройтер, повече към промишлеността. И ми се ще да чуя мнението на комисията. Говорите да привличаме промишлеността повече. Аз неизменно повтарям този въпрос в нашите дебати. В нашата комисия тук що бе прият мой доклад аз бях докладчик заедно с, с колежката Яла Сендър за, седм, за седмата рамкова програма. За... Ние все говорим за това, но какво конкретно да направим за по-широко привличане на промишлеността? И госпожа Танкова говори за географския баланс в финансирането на проекти. Е, много често чувам и това в родината си, Чешката република. Какво според вас трябва да се подобри, за да имаме по-добър географски баланс? ако можете да предложите рецепти от по-опитни е, европейски държави с доказан успех. Защото аз не ще да наричам нашите страни новите членове, но все пак ние нямаме опит колкото останалите. И аз забелязвам, че няма особена успеваемост. И може би последен въпрос към комисията. Какво правите за повишаване Неуспеваемостта на кандидатите. Ако те не постигнат успех, те се демотивират и губят доверие не само в Хоризонт 2020, но и в Европа, в Европа въобще. Как да насърчим тяхната мотивация? Може би да по... Това са въпросите ми. Да чуем първо за промишлеността, после географския баланс. Сега, за участието на индустрията. Представете си, да ще припомня примера си с европейската кола, която да се състезава на Формула 1 с американска, руска, китайска и така нататък. Важен, важно е да, да, да, да постигне максимално максимална конкурентоспособност, ако не участвате в вземането на решение и подбора на отделните части, е, да речем, е, е, ако искате да построите, да създадете нови гуми, може би трябва да се обърнете и към фабрика за дъвки. Може би те ще успеят, но колата едва, автомобил едва ли се класира на Формула 1. Какво искам да кажа? Ако и подбирате предложения между университети, изследователски организации и е, е, е, подходите с идеята аз мога да спечеля пари, мога да създам работни места по този начин. Това е една мотивация. Второ, изпълнението ако не участва промишлеността, губите реализацията. А, а, не, нямате ли диалог с промишления партньор, които да кажат, аха, интересен проект, след 4-5 е, години можем да постигнем успех на пазара. Трябва да, се, да има усет за пазара, и, а те го притежават. Това са двата компонента, която, в които ще помогнат на двете страни и ще помогнат на цяла Европа да постигне резултати. Има ли друг от участниците желаещ да коментира индустриалния елемент, така да се каже? Не. Сега географския баланс. Да. Има географски дисбаланс в е, е, източна Европа и това е нещо, и това е само нашата гледна точка. Последното задълбочено проучване от Асоциацията на европейските университети констатира същото. И това е, може би, най-сериозният проблем за източноевропейските страни. Аз направих някои препоръки в края на своето представяне като възможност за решение. Първо искам да кажа, че ние не поставяме под въпрос съвършенството на про, че, че, че основен критерий трябва да бъде качеството на проектите. Разбира се, Нашите препоръки и предложения са по-скоро в търсене на подходи и механизми за по-активно привличане на университети и институти от Източна Европа. Конкретно, първо, хубаво е да има критерии, които да стимулират участието на университетите от Източна Европа под, в, под формата на различни консорциуми защото едно от затрудненията ни е да получим достъп до участие в такива консорциуми. След това механизмите на партньорства, мисля, че на Туиник, мисля, че ние можем да подобрим нашия капацитет на университетите. Ние нямаме такъв капацитет, наясно сме с това, искаме да го подобрим. И въпросът за заплащането е също много важен за нас, защото това наистина е нещо, явление, което поражда изтичането на мозъците във всички източноевропейски страни. И освен това някои конкретни подходи, като е, схемите за подпомагане разработването на проекти, тя съществува вече в някои страни, и отново критериите и обратната връзка. Да бъдат по-подробни, по, по, да дадат възможност да опишем проблемите и в крайна сметка да се получим какво да подобрим в нашите проекти. Виждам, ще кажем първо дамите, нека чуем първо отговора. Ще се опитам да отговоря на въпроса за географския дисбаланс. Съгласна съм, може би Европейския съюз трябва да помисли за по-добро възстановяване на разходите за персонал. Иначе засилваме разделението изток-запад. Второ, да се потърси за тези инициативи, които наричаме твининг и тиминг. Е, те водят до създаване на екипи за мобилност, за изследване на рака и така нататък. Но може да се използва и като средство за споделяне на най-добри практики при структурните реформи. В нашия алианс, например, ние много си говорим за това. Най-добрите програми за привличане на най-способните как да имаме достатъчно подготовка, за да могат а, да се подготвят а, желани за промишлеността и а, обществото специалисти. С готовност ще споделим опита си и начина на подобрем. Това са по-скоро структурни реформи. Не можеш да построите катедрала в пустинята А, и трябва да изградите инфраструктурата, особено подхода Twimming and тренинг е, е, е, е много важен. Във въпроса за изтичането на мозъци имаме много изследователи от източна Европа в Швейцария. И те искат да се завърнат в страните си. Имаме специална пилотна акция, програма за млади учени, които работят за швейцарската наука, но искат да се върнат. Имаме седем такива инициативи. Се опитваме да оценим възможностите. Е, от миналата година финансираме и мисля, че това е начинът е, да е, внесе да, да се противопоставим на това изтичане на мозъци в посока от изток към запад и да помогнем на тези млади учени. И освен това се опитваме да привлечем и университетите, да предоставят грантове за средно, средносрочни стипендии, за създаване на изследователска група, Приноса ни е скромен, но се опитваме да видим резултатите от тези грантове. И второто, което искам да споделя, можем да подпомогнем трансграничното сътрудничество по-скоро да дадем възможност за е, международна партньорска проверка. Е, колегата Новаков е, иска да коментира и мисля, че и ти трябва да тръгваш приемете го като заключителни мои думи и се извинявам, трябва да тръгна по-рано днес. В миналото за някои страни за да бъдат силни, се предполагаше да имат силна армия, да завладяваш другите и тогава си силен. Днес то това е заложено в изследователската и развойна дейност. За това съм притеснен от недостатъчното финансиране на Хоризонт 2020. И особено сега, когато се работи по деветата рамкова програма, трябва да бъдем особено внимателни. Защото е, аз казах в началото, на, на най-крупната програма. Ние имаме най-крупната програма за финансиране в света, но не сме най-първи в резултатите. Най- добрия начин да помогнем на хората е иновации, е, пазарно ориентирани иновации. Да потърсим начин за финансиране на проекти с сериозен пазарен потенциал, коя, които да изведат Европа на водещо място. Преди няколко е, седмици говорихме за триизмерното е, принтиране. Ние можем да разпечатваме, да правим чаши. В Китай вече строят къщи. Трябва да наваксаме бързо. Убеден съм, ако имаме правилното финансиране, правилния подход към надарените учени с идеи, можем за 5 години да постигнем много. Така че от името на целия ми екип благодаря на всички и на екипа на Мартина. мисля, че тази група подкрепя иновациите, подкрепя науката и съм убеден, че ще продължим да взаимодействаме добре. Надявам се, е, е, че господин еврокомисарът Моедаш най-сетне ще дойде. Разчитаме много на неговата помощ и още веднъж благодаря. Е, професор Бойл поиска думата отново за географския дисбаланс. Съгласен съм с колегите от България. Е, съвършенството е номер едно. Само така можем да съперничим с другите в света. Но съм съгласен и с преднаправните предложения да разгърнем съвършенството в Европа. Трябва да играем. ля често го, дори не, да говорим, че не постигаме успех, но трябва да помислим за структурните фондове. Всички говорим, че се нуждаем от повече средства за деветата програма, но може би някои от структурните програми, е, фондове могат да бъдат насочени. И да се помисли за финансиране не само на проекти, насочени към съвършенство. Говорим за структурни фондове, но говорим за бизнеса. За повечето университети и економиката трябва да се търси в е, добра връзка, защото може да не е толкова съвършено, но да даде сериозен резултат. Нека насърчим това взаимодействие между бизнеса и университет. Не само да се помисли е, как да се разгърнат нещата по-пъстро. Би било чудесно да използваме структурните фондове. И това ще бъде ценно не само за България, но и за моята родина и, и в целия Европейски съюз. Благодаря, казва председателката. Първо казвам добре дошъл на господин еврокомисара Моедъш. Е, е, и сега госпожа Гресле има въпроси. И след това ще чуем господин еврокомисар. Не съм забравила, че има въпроси. Госпожа Гресле, извинявайте, е, все нещо изкачат. Би трябва да... Благо... На представителите на Великобритания и Швейцария. Искам да ви питам. Двете ви страни участ... има 25% от Хоризонт 2020, особено Швейцария. А, да се учиш от Швейцария означава да се учиш да побеждаваш. А, вие не сте членове на Европейския съюз, но сте нето получател на сериозни суми по Хоризонт 2020. За Брексита просто искам да попитам британския колега – как си представяте новата финансова връзка с Европейския съюз? Защото да прощават швейцарците, но аз не мисля, че е пример за подражание да получаваш повече, отколкото даваш. И въпросът ми е към комисията. Хубаво, че господин еврокомисарят вече е тук но факта, че богатът финансираме богатата страна Швейцария с хоризонт 2020 не е пример за бъдещето. Нека чуем какво е положението на комисията. И вие двамата не ми се сърдете, но поставете се на мое, на мое място. И, и британци, и швейцарци са коректни хора. Надявам се да получи коректни отговори от вас сега? Много интересен въпрос. Трябва да бъда абсолютно ясен. Няма да говоря от името на моето правителство. Разбира се, едва ли ще ви очудя, е, ние бяхме и в Швейцария, бяхме и в Норвегия. Е, имайте предвид, че Норвегия е нетен е, губещ по парите, които внасят в Хоризонт 2020. Някои искат да участват като печеливши, други като губещи. Искам да се спра на две неща. Аз съм дълбоко убеден, че ще бъде във вреда както на Обеденото кралство, така и на Европейския съюз, ако, Евро... ако Обединеното кралство не участва в такава програма програми. Ние имаме чудесни учени и те сътрудничат с техните си колеги в Европейския съюз. Ние вече сътрудничаем, но трябва да продължим. Мисля, че неизбежно е едно от нещата, които са толкова задължителни по системата, с която ние разполагаме в момента, аз е, приемам, че има предизвикателство свързано с Брексите, но ние имаме възможност да отпускаме средства, които да бъдат обща част възоснова на процент от БВП. Така че всяка страна, някой някой може да бъде печелиш или губещ. Примерно ние можем да губим от някой част на Европейския съюз на системата, но системата в момента е много стабилна. Тя дава възможност за дългосрочно участие, така че не е необходимо да се споразумяваме по бюджета за всяка година. Така че този подход е много по-стабилен. Настоящата система е чудесна. Разбирам това, което вие казвате. Разбирам защо може да бъде предизвикателна. Ние наблюдаваме прецедента в Швейцария и едва ли ще ви очудя, ако този модел може да работи в Швейцария, ще се е, окажете много разочарована, че той не е приложим и към други страни. Мисля обаче, че ако трябва да се промени системата в Обединеното кралство, ще възникнат въпроси и в Швейцария, и на други места. Е, така че това, е, дали въпроса, когато ние се базоваваме на ПГБ, е правилен подход. Е, когато говорим за страни, които са асоциирани, може би трябва да започнем, като изберем първо Европейския съюз. Знам, че има предизвикателства, много добре разбирам какво имате предвид и разбирам и защо задавате такъв въпрос, но това е предизвикателен въпрос и за Европейската комисия. Е, как е, ще финансират отделни елементи в системата за иновации? Е, сега водещата дава думата на господин на, на господин Барас. Аз представлявам независима организация, не мога да говоря от името на правителството и аз ще представя външен поглед към системата. Така че посланието, което ние получаваме от правителството е интереса на Швейцария не е финансов. Става въпрос за едно партньорство, което се основава на желание за постигане на чудесни резултати, ние да участваме напълно в изграждането на европейско пространство за научни изследвания. Има и нещо друго. Е, разбира се, че ние знаем е, какви са резултатите от тази програма. В някаква степен оценката е положителна. Но има и други страни, които ни изпращат е, резултати от чужбина, е, ние им изпращаме заплатите в различни университети. Е, в момента, поне доколкото аз знам, ще започне дискусия в смесения комитет. Ние сме предвидили клауза за реципрочност в е, споразумението за асоцииране, така че ние можем да финансираме научни изследвания и в чужбина. Въпросът е доколко чужденци могат частично да участват в швейцарски програми. Така че е, нашето правителство и дискусиите, които се водят в парламента, когато става въпроса за отпускане на средства за еднократни суми и изобщо какви суми ще ни струва това асоциирано споразумение. Основният довод е, е интеграцията на Швейцария в европейската наука. И е, мисля, че тук трябва да кажа нещо, но това е мое лично мнение ние искаме да бъдем асоциирани, макар и дори да не получаваме някаква полза от това участие. Но това е мой личен възглед по политическата дискусия и е, това не е мнение нито на швейцарския парламент, нито на швейцарското правителство. Е, е, председателката е, сега. Е, е искам съвсем накратко е, да кажа от името на промишлеността. Искам да ви напомня, че Конкорд е, нямаше да се изгради, ако Франция, Германия и Обединеното кралство не работиха заедно, ако не бяха обединени средства за научни следства. Също се отнася и за Airbus. Ако една от страните отсъстваше, същото се отнася и за е, всичко останало. Така че сътрудничеството е много по-важно, отколкото стойността, когато се финансират проекти. Мисля, че сътрудничеството е основният двигател. Е, мисля, че е, това трябва да се отнася за Обедненото кралство. Председателката благодаря. Сега се обръщам към господин Чайлд. Има два въпроса без отговор. Участие на промишлеността и географското разпределение, сътрудничество с Швейцария и Обедненото кралство. Имате една минута, защото след това ще говори комисария. Той трябваше да говори в 6 часа. Имате една минута. Разбира се, че ще говори комисаря след мен. Ще бъда кратък. Разбира се, че искам да кажа на господин Еваков, че ние имаме проекти по Хоризонт 2020 10. Мога да му съобщя подробности, ако се интересува. По двата въпроса, мисля, че едно от основните промени в програмата Хоризонт спрямо седмата рамкова програма беше в това колко по-категорична е тя във връзка с измерението по иновациите и съответно участието на промишлеността. Последните цифри показват, че има около 43% от частни дружества между нашите бенефициенти. Мисля, че това е чудесен напредък. Има различни ни е, възможности за публично-частно партньорство. Искаме да е, използваме и други инструменти, които ни дават възможността да привлечем индустрията е по-близо в нашата програма. Колкото за бъдещето, е, за е, съвета по иновациите в Европейския съюз, това ще бъде следваща точка, особено когато успешните иноватори ще бъдат привлечени в селекцията на проектите. Колкото до географския баланс, знаете, че ние поставяме ударението върху принципа за върхови постижения, Тоест, ние не искаме да се появят някакви паралелни географски критерии или друг вид критерии, но тази дискусия породи много интересни идеи. Е, колкото до тиминг и туининг, аз имах възможността да посещ, посетя проект Тиминг в, Португалия. Е, уни, е, порту, португалски университети работят в здравеопазването заедно с University College в Лондон. Тяхният опит е много ценен и това, което каза господин Бойл, защото има хубави идеи за научни изследвания и после те бъдат преведени в възможности за пазара, в маркетингови възможности. Това е важно. Колкото до трудовото възнаграждение, това пространно е обсъждано. Вероятно знаете, че напоследък ние преопределихме въпроса, по който говорим за допълнително възнаграждение по Хоризонт 2020. Именно за да няма изкривявания, е, които е, могат да възникнат за държави членки, където трудовото възнаграждение е по-низко. Е, и мисля, че това като цяло беше приветствано. Освен това, говорим и за подкрепа на страни, е, е, които е, реформират системата си, те искат да подобрят системата си за научно-развойна дейност. Това доведе до добри резултати и накрая всички казаха колко е важно в по-близко сътрудничество да работим с структурните фондове, да има по-добра синергия. И мисля, че това ще бъде една от основните дискусии, които трябва да проведем при подготовката за FBI това ще бъде една чудесна възможност да се обединят различни видове европейско финансиране, за да може да постигнем това, което се стремим да постигнем. Благодаря ви водещата. Благодаря ви, господин Чайлд. Аз мисля, че това, което казахте е вдъхновяващо. И е, ние можем наистина да се вдъхновим и така е, господин комисар имаше чудесни и дори бих казала категорични изявления по време на това изслушване. Така че това, в което вече съм сигурна, е много важното изказване на професор Бойл, че науката няма граници и трябва да се насърчи сътрудничеството по цял свят. Трябва да подкрепим това а, от госпожа Палмер, че чудесната наука а, прави Европейския съюз а, световен играч. Точно това трябва да направим. И в заключение искам да чуя вашите заключения. Според вас какво е състоянието по хоризонт 2020? Идеи за по-ефективни програми? Имате думата. Благодаря, че дойдохте при нас. Знам, че трудно ни вписахте в графика си. Благодаря ви, че дойдохте. Имате думата. Благодаря ви, госпожо Гла... Е, Длабалова, е, госпожо Греслер. Е, аз а, а, искам да уверя, че първо искам да ви благодаря за проявения интерес и мисля, че в интерес на парламента, в интерес на научно-развойната дейност е фантастичен. Е, откакто съм заел длъжността си, имаше една изключително широка подкрепа от страна на парламента е, по въпроси, които са близко до сърцето ми. Искам да ви кажа, е, че аз проследих с много голям личен интерес цялата проведена дискусия и неговата ефективност. Миналата седмица в Страсбург е, можахме в пленарна зала да обсъдим доклада на госпожа Длабалова по е, разходоефективността. Това беше доклад и на госпожа Сандер. Мисля, че трябва е, да кажа, че дискусията е много полезна. За какво говорим? За какво става въпрос, когато говорим за разходоефективност? ефективност? Обикновено економистите са обучени да мислят в обратния път т.е. Е, какво внасяме, а не какво излиза накрая. Много по-лесно е, е да измериш това, което вкарваш системата, отколкото това, което излиза от нея. Обикновено економистите водят анализи за възвръщаемост на направения анализа, а не за тяхната е, ефективност. Аз мисля, че е, ефективността означава да правим правилните неща. Когато правим правилните неща, обикновено е болезнено, защото по някакъв начин е, вие избягвате затруднението. Ако погледнете ако, ако погледнете кост, е, е, по Хоризонт 2020 имаше 25 000 предложения. В тях ние сме вложили 27 000 милиарда, е, докато е, много малко програми много малко програми. Всъщност тези милиарди ще бъдат включени в 17 000 учени в Европейския съюз. Каква е обаче разходоефективността? Когато говорим за разходоефективност, материята е съвсем различно. Така че, каква е ефективността на нашите резултати? Когато говорим, примерно, за малки и средни предприятия, каква е ефективността, която е постигната до сега. Ефективни ли сме спрямо малките и средни предприятия? Ако видите първите междинни резултати по Хоризонт 2020, Виждате, че участие на малки средни предприятия е 24%. Над е, критерия, който бяхме определили, над 20% цел, която си бяхме поставили. Ефективно ли привличаме външни лица в програмите или просто е, финансираме лица, които обикновенно ги използват? можем да постигнем успех по ефективността. Имаме повече от 50% от участниците в Хоризонт 2020, които са извън. Те са новодошли. И мисля, че това е положителна новина, когато оценяваме резултати. После можете да си помислим доколко сме ефективни и във връзка с фундаменталните изследвания. Мисля, че тук ние сме на върха на върха, топ of the топ. Е, това е нещо, което спомена и господин Бойл, да бъдем открити към света. Е, по първата част от програмата имахме повече от 130 страни, хора от повече от 130 страни, които участваха в е, нашите програми. Сега, ако прецените научните изследвания, които са с висок цикъл. Е, ние сме надминали Съединените щати е, и имаме е, два пъти по-високи стойност от средната. Така че малки средни предприятия, новодошлите, фундаменталните изследвания. Постигнали сме висока ефективност. Ако прецените колко средства се влагат в нашите програми, административни разходи, тук сме сравнително ефективни. Тук обаче сме под 5% административни разходи, т.е. сравнително ефективни. Или упростяването, което е извършено от 2007 година. Мисля, че тук също имаме известна ефективност е, това упростяване е дало възможност на много хора, защото ние сега осъществяваме втора вълна от упростяване. Допитали сме се до над 5000 човека е, мисля, че нашата програма е по-проста от много от националните програми, е, които са на лице. Но тук възниква въпрос за нещата, които може би не вършим достатъчно добре. Ефективни ли сме, когато трябва да уловим тези научни изследвания, е, които осъществяват едва ли не революция, които създават пазар, работни места, нов свят? Е, тук може би не сме достатъчно ефективни, колкото бихме искали. Били сме ефективни, е, когато се обновява спектъра на продуктите за по-добри неща, но не сме уловили онова изобретение от различни дисциплини, от интердисциплинарна работа, е, това, което идва отдолу нагоре. И за това мисля, че едно от заключенията от тази преценка, от тази средносрочна оценка на Хоризонт 2020 е, че трябва да направим много повече именно за подобни изобретения. Така че, ако се обърнете към предприемачите, защо не ни помагате? Как да намерим най-интересните изобретения? Ние се срещнахме с една чудесна жена, която е изследовател и предприемач в Нидерландия. Тя всъщност произвежда енергия от растение. Тоест имаме и завод, и енергия, и растение – правила, е, е, е, на два пъти се кандидатирала по нашите програми и на два пъти са и отказали. Те са и казали, че може би тези растения са свързани с, с селско стопанство, а пък енергетиката се финансира по енергетиката. Така че сега ние питахме нея и още 15 човека да ни помогнат точно като ни кажат защо, защо е станало така и какво можем да направим, за да променим инструментите си, за да бъдем по-ефективни, да има по-голяма ефективност, когато, пак казвам, улавяме подобни изобретения. Още един пример. Бях преди два дни в Норвегия. Там се срещнах с испанка от Барселона, която също е предприемач. Тя ми разказа абсолютно същата история, но с друг продукт. Така че ние трябва да е, се научим е, да улавяме подобен вид изобретения, едва ли не в полет. Когато говорим за ефективност, трябва да подобрим. Това, което трябва да подобрим е доколко ефективни сме били е, комуникирайки по това, което правим. Колко хора знаят за нашите програми, колко хора знаят какво правим. Истината е, че хората тук в тази зала, хората в общността, която наблюдават това, което правим тук в тази зала, знаят, че много други хора не знаят. Тоест, трябва да намерим начин да създадем тази връзка. Не става въпрос за пиар, е, е, защото е, има много по-добри е, пиар специалисти, които не са разрешили е, този проблем по света. Говорим за наука и за мислене. Това е различен проблем. Ние сме разработили чудесна стратегия и господин Чайлд каза много важни неща за нашата стратегия за енергетиката. Там решихме на къде вървим, как да инвестираме в обновяеми източници, в, в мобилност, в ефективно строителство, в сгради, складови помещания и така нататък. Но ако излезете от тази зала и отидете на улицата, хората, хората знаят, че това е важно, но не разчитат на това. Сега, е, примерно, е, лицето, което обиколи света с, с а, е, слънчево устройство, а не с автомобил. Те ми казаха, хората са свързани с хора. Когато мислиш за околосветско пътешествие, мислиш, че можеш да го правиш без пилот. Обаче, като разбра, че няма пилот, няма история. Така че историята тук е, че трябва да свържем тези цели с хората – като например как да създадем първи електрически самолет, търговски самолет в Европейски съюз и тогава хората зацепват. Става въпрос за складове, за енергия, за мобилност. Хората ще се почувстват свързани, това се отнася за тях. Така че при следващата програма трябва да имаме идея, мисия, науки, наука и изобретения – това, което правим, трябва да бъде за хората. Понякога е, не постигаме успех. Измислиме мисии и цели, които не постигаме. Може би ще кажем, че лекуваме болести, които не лекуваме, но когато Никсън иска да излекува рака, това си поставя като цяло, която така или иначе никога не е постигната, един от основните резултати е, е много е, лекарства за ХИВ. Така че, ако няма си възложите мисия, е, няма да намерите странични решения. Искам само да ви кажа, е, че е, за мен е истинско удоволствие, че обсъдихте тази тема. Е, аз я проследих е, индиректно. Е, нека да приключим с идеята за ефективност. Мисля, че това е най-важната идея за напред да мислим как да създадем ефективност, която е различна от ефикасност, т.е. как да правим това, което трябва да се прави. И за бъдеще ще говорим за върхови резултати, откритост и отражение. Ще продължим да говорим. Благодаря ви за поканата. Знам, че денят ви е бил дълъг. Искам е, е, исках и аз да допринеса с нещо на дискусията. Много ви благодаря от сърце, както за доклада, така и за дискусията, така и за съобщенията, които чух за нея. Благодаря, господин комисар. Сега на мен се пада задачата да обобщя Наистина искам да благодаря на колегата Новаков за много доброто ни взаимодействие при подготовката на това изслушване. Накрая искахме да ви покажем нещо по-различно, по-интересно. Какви са моите заключения? Много е добре, че нашите гости споделиха не само грешките, слабостите по Хоризонт 2020, но се спряха и върху положителните страни на програмата. Много е важно да се получим от грешките си. От друга страна, използването на челния опит и подобряването му е мярка, от която можем наистина да извлечем ползи можем да видим благодарение на програми като Хоризонт 2020 как новаторството и науката подобряват условията на живот на хората и дават нов тласък на промишлеността. Трябва да работим активно за инвестирането на 3% от БВП в научни изследвания и новаторство. Трябва да постигнем по-добри резултати, да увеличим финансирането и още повече да увеличим разходната ефективност. Абсолютно необходимо е, според мен, да има повече полезно взаимодействие между научно-изследователската, иноваторската дейност и секторните фондове. Така европейската промишленост ще е по-конкурентоспособна. А що се отнася до конкурентоспособността, върховите постижения трябва да са основният критерий за подбори по трите стълба на рамковата програма. Качеството оценката на качеството, на това дали има върхови постижения, ще покаже наистина дали има принадена стойност от проектите. В заключение искам да цитирам нещо много интересно. Любимата ми книга е Малкият принц на Антуан Дю Сант-Екзюпери. Антуан де Сант-Екзюпери е казал, ако кажете на един възрастен, видях една красива къща от червени тухли с герани на прозорците и гълъби на покрива, то този възрастен не може да си я представи. Трябва да му кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възрастния веднага ще ви каже, о, това сигурно е била една много красива къща. А какво е добавил един чешки професор? Той е казал, Погледът на възрастните върху резултатите от научните изследвания се основават на вложените средства и написаните статии но е добре да си припомним, че финансирането, статиите са само средствата, а не целите в науката. Децата, може би по-лесно от възрастните, могат да разберат, че реалната цел, същинската цел, извинете, на науката е натрупването на истински познания. Познания, които да се отразяват добре на хората и да са полезни за тях. Надявам се, че всичко, което правите вие по вашите научни програми, ще доведе до красиви и полезни за хората резултати. Благодаря ви за участието, благодаря и на вас, господин комисар, благодаря на колегата Новаков и неговия кабинет. И накрая, но не и по значение, искам да благодаря на госпожа председателката, която организира тази чудесна, полезна проява. Благодаря още веднъж на всички наши гости. Изказванията ви наистина бяха полезни. Закривам заседанието, казва председателката.